Right, ladies and gentlemen, dear colleagues. Скъпи колеги, дами и господа, 6 мину... 3 часа и 6 минути. Смятам, че е време да продължим с заседанието. Може би е време да се поспокоим малко. И така стигаме до точка 10 от дневния ред общ бюджет на Европейския съюз за 2018 година, всички раздели. Можем да пристъпим незабавно към гласуването. Освен ако докладчика не иска да каже нещо преди това. Не, добре. В случай пристъпваме към самото гласуване. То ще се проведе в две части, както знаете, всеки от вас разполага с два отделни списъка за гласуване. И така стигаме до бюджетната процедура за 2018 година. Първото изменение 5288, е така ли се произнася? Добре. За. Против. Въздържали се. Приема се. 5269 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 5270 за. Против въздържали се, отхвърля се. 5250 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5227 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5309 за, против, въздържали се, приема се. 5230 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 5-2-3-1 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 5-2-1-0 за. Против. Въздържали се. Приема се. 5-2-5-1 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Да позаграем малко. Изменение 5251, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Следващото отпада при това положение. 5271 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5272 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5273 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5274 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5275 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5-2-2-8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5-2-7-6 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5-3-1-9, 5-3-2-0, гласуваме блок. И следващите три ги гласуваме амблок. За, против, въздържали се, приемат се. 5277 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5315 за, против, въздържали се, приема се. 5278 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5211 за, против, въздържали се. Приема се. 5312 за, против, въздържали се. Приема се. 5279 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 5261 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 5262 за, против, въздържали се. Приема се. 5262 за против въздържали се отхвърля се, 5223 за против въздържали се приема се, 5280 за против въздържали се отхвърля се, 5281 за против въздържали се отхвърля се, 5282 за против въздържали се отхвърля се, 5283 за против въздържали се отхвърля се, 8-3 за против въздържали се отхвърля се, 5-2-1-2 за против, въздържали се, приема се. Следващото отпада, след което имаме гласуване Амблок 5290 и 5308 за, против, въздържали се, приема се. Следващото отпада. 5284 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5291 за, против, въздържали се, Нека да направим проверка. 5291, моля гласувайте. Is... Прекратете гласуването. Приема се с ясно мнозинство. Следващото отпада. 5226 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка. Добре. 5226 на Вициус. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Пет три едно три за, против, въздържали се, приема се. Пет две пет две за, против, въздържали се. Отхвърля се. Добре, ще направим проверка. 5252 на Соле. Край на гласуването. Приема се. Пет, две, едно, четири отпада. Стигаме до 5220 за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. 5220. Моля, гласувайте. Трима човека още не са гласували. Двама, един. Край на гласуването. Приема се. Следващите две отпадат при това положение. Стигаме до 5-3-1-4 за. Против. Въздържали се. Приема се. 5-2-3-3 за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. 5233, моля гласувайте. Край на гласуването. 33 гласа за, 32 гласа против. Приема се. Следващото отпада. 5-3-1-8 за, против. Въздържали се. Приема се. 5-2-3-4 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 5240 за. Против. Въздържали се. Приема се. 5241 за. Против. Въздържали се. Приема се. Проверка. Добре. Проверка на 5241. Моля, го гласувайте. 5241. Край на гласуването. Приема се с ясно мнозинство. 5-2-1-5 за. Против. 5-2-1-5 за. Против. Въздържали се. Приема се. 5-2-2-2 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. 5235 за, против, въздържали се, отхвърля се. След това следва гласуване на блок на 5 изменения за, против, въздържали се, приемат се. 5232 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1, 0 за, против, въздържали се, приема се. 1, 1 за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, приема се. И накрая 5-2-2-1 за, против, въздържали се. Ето да направим проверка на 5-2-2-1. Моля, гласувайте. Трябва ли да гласуваме и устното изменение? Трима човека още не са гласували. Двама. Един.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 19 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Изменение 19. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 35 гласа за, 30 гласа против. Приема се. 21 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се. Приема се. 26 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 24 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 27 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Изменение 27 на Касталдо. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 25 на Михаил Галер за. Против. Въздържали се. Приема се. 29 за. Против. Въздържали се. Приема се. 30 за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Не, не 30. Моля гласувайте. Да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 Прекратете гласуването. Приема се с 49 гласа за, 12 гласа против. Благодаря ви. И така стигаме до следващата точка от дневния ред. Точка 11 с стратегията стратегия Европейски съюз Африка, стимул за развитие. Докладчик е господин Кастал, искате ли да кажете нещо? Имате думата. Е, благодаря, господин председателю. Исках да благодаря на всички докладчици в Сянка за прекрасното сътрудничество. Дори по време на лятната почивка имахме някои проблеми, но постигнахме компромис, така че се оформи едно широко мнозинство в подкрепа на доклада. Още веднъж благодаря на всички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 Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Пето. Госпожа Вържия за, против, въздържали се, отхвърля се. 61 за, против, въздържали се. Да проверим 61. Моля, гласувайте. Door is closed. Край на гласуването. Приема се. Седмо изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Осми компромиса. Против. Въздържали се. Приема се. 59-то изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 33-то за. Против. Въздържали се. Да проверим. 33-то. Моля гласувайте. Now it's closed. Край на гласуването. Приема се. Девети компромис за, против, въздържали се. Приема се. Седмо изменение. За, против, въздържали се. Приема се. 63-то за, против, въздържали се, приема се. 64-то за, против, въздържали се, приема се. 65-то за, против, въздържали се, приема се. 66-то за, против, въздържали се, приема се. 67 in favor. 67 за, против, въздържали се. Трябва да проверим. 7. 67. Край на гласуването. Приема се. 69 за, против, въздържали се, отхвърля се 71 за, против, въздържали се, отхвърля се 73 за, против, въздържали се, отхвърля се 76 и 79 съвместно за,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 Край на гласуването. Приема се. 84-то за, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване по проект установището. Кой е за? по-скоро това е електронно гласуване, казва председателя. Край на гласуването. Приема се 54 гласа за, 7 против. 12 точка. Сключване на споразумение за създаване на Международната фундация ЕСЛАК. Господин Парамой. Е, Пермой е докладчик. Искате ли да вземете думата? Госпожа Люзин, благодаря. Me, uh... Господин Пермой не може да е тук и ме помоли да го представлявам и за това, че се радва, че до, <clears throat> може да пренесе създаването на фундацията ЕСЛАК. Важно е да има политически диалог и създаване на, място, на възможност за обмяна на економически политически гледни точки между двете страни. Фундацията ЕСЛАК Лакша да е възможно стратегическо партньорство, както и създаването на регионални партньорства, така че да може да се изчерпи цялостния потенциал и да може да се отговори адекватно на глобални предизвикателства, пред които сме изправени. Благодаря на всички. Благодаря. Можем да преминем към гласуването. Има изменение господин Карвар. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Електронно гласуване по изменения проекта доклад. Моля, гласувайте. And it's closed. Край на гласуването. Приема се 59 гласа за, 2 гласа против. Great. Дали да продължим? dear colleagues, ladies and gentlemen, Уважаеми колеги, имаме още време, което е добре. Нека да продължим с нашето заседание. Нека да продължим. Може ли консултантите на ЕНЕП да запазят тишина? Господин Оперман. So, okay, so we can continue item number 13 точка годишен доклад относно прилагането на общата външна политика и политиката на сигурност. Ще обсъждаме годишния ни доклад. Преди лятото съм изпратил проекто вариант на доклада. Надявам се, че сте го погледнали. Както знаете, това е първия доклад, който изготвим в качеството си на председател. Опитал съм се да се фокусирам върху стратегическите аспекти на външната политика на Европейския съюз, що се отнася до приоритетите и целите, както и до оценката на това, което е постигнато миналата година. Също сте получили доклада и на госпожа Могерини Що се отнася по студентите за 2016 година, моля ви, запознайте се с този доклад преди да започнем да обсъждаме в същество собствения си доклад. Структурирал съм доклада по съгласно трите основни теми за Европейския съюз, свързани с очакванията на гражданите. Първо координация на от оценката на сериозните заплахи и предизвикателства, консолидиране и задълбочаване на европейския проект и на трето място сътрудничество в рамките на коалициите и в рамките на институциите, отговарча сигурността. След това съм се фокусирал върху теми, които са много от голямо значение. Вие ще решите какви изменения ще внесете. Аз ви насърчавам, колеги, да се фокусирате върху по-скоро секторалните аспекти, а не върху географските такива. Приветствам възможността да работим съвместно по този стратегически доклад. Подчертавам, че ще се опитам да се фокусирам за напред върху основните послания за тази а, година и ще се опитам да избягвам при покриванията, както беше в миналия доклад. Ам, така че, благодарение на вашите изменения, ам, докладът ще бъде допълнен и дебата ще се фокусира върху ключовите приоритети на АФЕД. На АФЕД. Благодаря ви. Първият оратор е от името на ЕСИТ, господин Флекенштайн. Благодаря, господин председателю. Благодаря за усилията, които сте положили. Благодаря ви и за това, че сте дали възможност на вашият политически съветник да участва. Може би по един или друг е, въпрос ще направим някои допълнения, например, що се отнася до общата ни позиция за някои региони от света, както и по общата ни позиция за Западните Балкани. Стратегическо сътрудничество с САЩ е засегнато, но трябва да имаме предвид, че има нов президент – и този нов президент има своите идеи които ам, трябва да бъдат отразени в нашите а, действия. Трябва да видим точно какво се случва и в а, Русия и да се види какъв може да е евентуалния изход ситуацията. Кои са общите неща, а, Арк, Арктика, например, и други аспекти, противодействие на тероризма, кризата в Близкия и Средния и Далечния изток. Като цяло докладът е приемлив за нас. Благодаря господин Флекенштайн, следващия оратор от името на ЕКР, Чарлз. Okay. Um, It was sent out in July, July I'm told. А за юли става въпрос, така ми казаха. Do we have hard copies here? Имаме ли вариант на хартия? Да, може да прочетете, да се запознаете с доклада. Междувременно и сега господин Нат от АЛДА. Благодаря, господин председателю. Вашето предложение е отлично. Има някои аспекти, на които искам да се спра. Точка 7. Искаме да бъде запаза нашата философия и легитимното правителство в Либия трябва да бъде подкрепяно, но то това правителство управлява само в Триполи. В Обединеното кралство, Франция и Италия посочиха, че трябва да се възприема Либия в своята цялост и тази реалност, която ще в цяла Либия, не, не само в част от нея правителството на Обединението в момента е, върз... е с вързани ръце. То е някаква политическа ам, фикция, не провежда никакви реални политики. Президентът на Франция имаше среща с ръководителя на правителството и може би вече самите връзки между отделните страни ще имат нещо общо с реалността. Важно е да се каже, че е, съгласието трябва да е от двете страни. Говоря за Украина. Украина не е направила никакви промени, такива, които се е, бяха поискани от временото правителство. Нищо не се казва за системните случаи на корупция в страната случаите на корупция, които са свързани с правителството на Украина. Министърът на финансите, министъра на економиката от литовски происход, управителят на Одеса също е от Грузия има, правителство има връзки с олигархията. Като цяло правителството е корумпирано и това е в ущърп на имиджа на Европейския съюз. Молдавия също страда от корумпи, действието на корумпираното правителство, което се подкрепя от Европейския съюз. Необходимо е да се спазва неутралност, що се отнася до договора економикаменте и политикаменте. С Тайван има два режима, политически и економически, които трябва да бъдат взети предвид. Трябва да се вземат предвид и заплахите от правителството на Северна Корея. Благодаря ви. Сабина Лозинг. Äh, Благодаря за доклада. Според мен се поставя голям фокус върху аспекти, свързани с сигурността, както и върху последиците, свързани с политиките за сигурност. като се прави опит да се подсигури външната политика, но много проблеми според нас не могат да се решат по военен начин или с сила. Има проблеми, които са от социално естество и военната намеса може да доведе е, до задълбочаване на конфликтите, а не до тяхното решаване. Що се отнася до причините за големия брой бежанци, трябва да кажем, че трябва да има превенция, а не реакция. Това беше нашето искане. Другото ни искане е за осигуряване на безопасни начини за емигриране. Виждаме какви са актуалните развития и виждаме, че а, канцлерът има желание да се работи съвместно с Африка, като се разберат причините за миграцията. Тоест, все повече се говори за справяне с причините за миграцията, а не толкова за засилване на контрола по граница и така нататък защото един такъв обратен подход не е в правилната посока относно политиката, свързана с Русия. Искам да посоча, че говорим за един сложен конфликт, като имаме предвид и конфликта в Украина – Проблемите са многостранни, не са причинени само от една страна и ам, трудно могат да бъдат решени посредством санкции. Знаем а, вече, че трябва да се предприемат мерки да се предотвратяват войните, а не да се разпалват, особено когато говорим за региони на конфликти. Що се отнася до оказване на подкрепа на регионите в Африка, параграф 12, да се оказва подкрепа на африканските страни в рамките на една макроекономическа перспектива, като трябва да кажа, че не смятам, че ме взимате на сериозно. Докато говоря господин председател, за това спряха да говоря. Странно ми се струва, когато говорим, а, точно обсъждаме този доклада, който вие сте на, съставил. Госпожо Лъзинг, аз мога да мога да правя няколко неща едновременно, а, така че няма проблема. Ами да, аз не съм от тези жени, които могат да правят много неща наведнъж, затова се извинявам, ако съм ви засегнала. И така, говорим за една макроекономическа рамка, която да се прилага в Африка, да има едно приобщаващо партньорство и а, Инвестициите трябва да са насочени в обществения сектор, да се влезе в здравеопазването, например, и да се работи на място с регионалните власти, а да не да се води само едностранна търговска политика с развиващите се страни. Относно глобалната стратегия на Европейския съюз, ще кажа, че ние сме в опозиция. Ние отхвърляме тясното сътрудничество с НАТО, отхвърляме освен това искането за отделя на 2% от БВП за военни цели и като цяло сме против всякакви бъдещи проекти за засилване на военния аспект на политиката на външната политика на сигурност и политиката на отбрана допълнение ще внесем изменения към доклада. Благодаря ви, го, госпожо. Чува, е, слушах ви много внимателно. Следващия оратор има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за проекто доклада. Според нас е, това е много добре структуриран документ. Много колеги вече казаха, че има общ консенсус по много въпроси, повдигнати от доклада. Разбира се, в проекта доклад не могат да бъдат повдигнати всички въпроси. Това ни е известно, за това и внасяме изменения. Сега искам да се спра само на три неща, на които бих искал да се е, обърне по-голямо внимание, да бъдат разписани малко по-подробно в доклада. Е, според нас е, е една от слабостите на тази политика, е, която както в печата, така и в обществеността се смята, че не е ефективна или своевременна. Според нас това се дължи основно на процеса на взимане на решение в съвета. Без промяна в договорите е, може е, да се окаже някои държави членки да бъдат по-предпазливи по решения в съвета по тази политика. И в крайна краща външната политика може да протича по-гладко. Освен това, трябва да посочим, че се предполага, че Европейския парламент се предполага, че ще изиграе роля по общата политика за сигурност и отбрана. И затова очакваме поне понякога съвета да се съобрази с разнообразните мнения, изразени в Европейския парламент или е, изразени от негови представители. Смятаме, че има значителни постижения в тази обща политика. Това е е, но тези постижения много е, рядко стават публичното стояние. Хората всъщност знаят много малко за постиженията, а това са същински постижения и за това ще бъде много любезно, ако хората научат за някои от тези постижения. Е, бихме искали да се постави ударението в по-голяма степен и върху крайната цел по е, е, е, спазването на международния ред възоснова на закона. Виждаме, че той е застрашен в значителна степен. Искаме да имаме последователна европейска политика във връзка с окупация и присъединяване на територии. Ние виждаме, че на много места по света положението е абсолютно еднакво съобразно международното право. Така че трябва да прилагаме последователни принципи принципи по тези въпроси в нашата външна политика. И накрая е, искаме да посочим, че е, ръководството на САЩ води до едностранни действия през последните 20-30 години. Това не е впечатляващо и когато пристъпват към едностранни действия, това може да отслаби трансатлантическото сътрудничество, което всъщност е основна част на нашата външна политика. Е, благодаря, господин Мешерич, е, казва господин председателя. И накрая господин Касталдо за Европа на свободата и демокрацията. Благодаря, господин председател. Бих искал да ви благодаря за всички положени усилия за разработването на този доклад. Е, искам да направя някои конкретни забележки. По параграф 5 аз е, изпитвам е, съмнения, е, когато говорим за криза, за беженска криза. Та, аз изпитвам съмнения във връзка с, решенията да бъдат смесване на по-твърда и по-мека власт. Трябва да се видят причините за тази нестабилност, причините за емиграцията трябва да се опитваме да въздействаме върху причините, а не да включим е, въпроса в някакъв е, е, сценарий за власт на гражданите. По член 8 говори се за каналите на, за миграция. Трябва да имаме предвид и резултата от срещата е, с, с страните от Средиземноморието, която се проведе преди няколко дни, а също така и работата с транзитните страни. По параграф 9 е, е, това, което ще кажа за него, съответства на забрежките, направени от други колеги. В Украина не се прилагат споразуменията от Минск. Е, виждаме, че там е, обстановката е проблематична. Е, както в Украина, така и по принцип трябва да започне диалог с Русия, да се откажем от санкциите, които за съжаление за момента са по-скоро вредни, отколкото полезни. Има ефект на бумеранга спрямо економиката на много европейски страни. По параграф 13. Светлината на настоящото положение може би ще бъде полезно е, да се има предвид положението в Северна Корея и ядрения баланс. В заключение имам съмнение по 16 и 19 параграф. Е, по комуникацията, може би трябва да има повече нюанси, да се спомене и контрпропагандата когато говорим за необходимостта Европейския съюз е, е, да подкрепя независимите медии, се питам дали е, всъщност ние не се намесваме в стълкновение на интереси. Да, благодарение на интернет е особено лесно да се разпространява погрешна или лъжлива информация, Тоест, трябва да бъдем по-предпазливи, но едновременно с това трябва да внесем нюанси, защото ако прилагаме подобна стратегия, тя става сходна на стратегията, която ние отхвърляме, защото други участници я прилагат. Във връзка с поделянето на информация по параграф 23, естествено, че съм съгласен, не можем да се противопоставим на такова нещо но трябва ударението да се постави върху необходимостта от подобряване на координацията между държавите членки на Европейския съюз и между страните по принцип. Е, последните терористични атаки показват колко е необходимо да се е, постигне напредък в тази област, и най-вече да се положат усилия за попълване на празноти. С други думи, е, да се постави ударението върху координацията е, вътре в Европейския съюз, а не толкова между Европейския съюз и НАТО. Председателя, благодаря. И така, Чарлз Танок, Чарлз Танок, аз не бях включен в пакета и е, е, за това имах възможност е, да прегледам набързо вашия чудесен доклад. Няколко коментара по параграф първи, тъй като английския ми е роден език, е, не ви препоръчвам да използва думата менталитет. Е, е, по-скоро е, трябва да имаме предвид политическо мислене, не толкова менталитет. Държавите членки да си променят менталитета буди доста въпроси, поне у мен. Не, бихте ли се съгласил с мен? Да, Ана, Ана, Ана, Гомеш, е, Ана Гомеш ме пита по параграф 8. Не знам дали е правилно ви разбирам. Е, често се повтаря, че винаги има опасност от това, което аз казвам, някакъв подбор. Ние искаме да си подбираме кой от развиващия се свят дойде в Европейския съюз, докато страните, откъдето те идват, са в много тежко състояние във връзка с развитието им. Аз се опасявам от увеличение на законната иммиграция, намалявайки незаконната. Тоест, ние е, е, е, открадваме от страните най-блестящите, най-добрите. По, е, и вчера казах, на срещата на посланиците от Европейския съюз. Странно е, че е, след споразумението за неразпространение ядреното оръжие е, с Иран в Техеран, е, то все още не се прилага по технически причини. Няма европейско присъствие в Северна Корея. Според мен това е основната заплаха към световния мир и сигурност. И ние не се споделят дори балистичните ракети. И аз скоро бях в Япония и смятам, че трябва по-подробно да спреме този въпрос по друг въпрос, който според мен има някакво връщане назад. Това, което каза колегата от Унгария, във връзка посочването на примери за положителни постижения на тази обща политика е, за сигурност. Е, примерно, е, операциите срещу пиратството в Сомалия, в нашата операция Котланта и съвсем без да се очудваме, искам да ви кажа, че тя беше проведена от Кралския флот от мой избирателен район в Лондон. Лондон. И затова искам да се спра. Това е основен въпрос. Това е слона в аптеката. Как обедненото кралство ще участва в тази политика след Брексита? Защото обедненото кралство е основен партньор в отбраната и в общата политика. Вие изобщо не споменахте, докато миналата година господин Брок спомена, че трябва да се търсят начини обедненото кралство да участва в процеса. Това, разбира се, е част от фаза на преговорите те, е, които са следваща фаза, но все пак може би е полезно за вас, имайки предвид вашето гражданство, да се обърнете към Обединеното кралство и Обедненото кралство също да участва в тази обща политика за сигурност и отбрана, когато това е възможност. Може би ще има възможност е, да е, се разгледа генералните щабове по този въпрос. Аз в момента пиша доклада. Може би да се възроди Съюза на Западна Европа Европа в неговата структура и това засяга Обединеното кралство. Като цяло тази обща политика все пак се прилага само 18 месеца преди напускането на Обединеното кралство от Европейския съюз. Председателя, благодаря, Чарлз Танък. Крайна забележка. Аз започнах да работя по проекта доклада през юли и за това не можехме да покрием това, което стана в Северна Корея междувременно. Разбира се, че доклада трябва да бъде изменен и трябва да бъдат внесени изменения именно по този въпрос. И следващия изказващ се е господин Шефтхаусър. Да, господин председател. Разбира се, че не можем да одобрим този доклад. Е, в началото искате да се откажем от националната гледна точка. Бих искал да ви попитам с какво международното сътрудничество и мултилатерализма е донесъл е, към мира какъв е приноса му към мира? Имам предвид, ако Франция, Германия и Русия не се бяха противопоставили на войната в Ирак, чието последици са ясни, какво щеше да стане с отказването от националните позиции? На второ място, ви искате от нас суверенен съюз, но съюз е съюз на суверенни страни. По този начин вие се противопоставяте на договорите и измисляте нови договори. На трето място искате капацитет на Съюза. Не, капацитета на Съюза е капацитета на държавите, които го съставляват. На пето място е, искате е, е, власт, която да извършва принуда, но такава власт могат да извършват само данните държави. По седма точка подходът ви е по-реалистичен. Поздравлявам ви за което спрямо Сирия и Либия. Признавам, че новата политика на Франция в момента е много по-реалистична и по-компетентна, в много по-голяма степен отговаря на нашата традиция и на нашата история и се надявам, че ще допринесе, както вече е допринасяла към процеса за мир в тези две страни. На девета точка, девета точка, е, се спирате на санкциите срещу Русия и положението в Украина. Санкциите срещу Русия е, са от полза за Съединените щати. Вижте как намалява нашата търговия с Русия, докато Съединените щати увеличават обмена си с Русия. Така че, ако обичате, отнесете се реалистично към тези санкции спрямо Русия. Нито един от нашите народи не ги иска. По Украина. Чудесно знаете, че споразуменията от Миск са балансирани и дори днес, и отново благодарение на френската политика, държа да подчертая инициатива на нашия президент Макрон. Може би това не е обичайно, но все пак подчертавам балансирания подход, двустранния балансиран подход това не се отнася само за руската страна. И Украина е отговорна в много голяма степен за това, че не се спазват споразуменията от Минск. И накрая, говорите за партньорството с Африка. Прав сте, но искам в по-голяма степен да се върнем към споразуменията към ОМЕ, където има преференциални режими, отколкото споразуменията от Котону, където има свободна търговия, които не позволява такова развитие. И накрая е, вие говорите за ролята на Европейската комисия. Подчертавам, ние държим на сътрудничество между правителства, а не роля на Европейската комисия. Не искаме да бъдем доктринери, искаме да бъдем ефективни. По е, собствения капацитет вече отговорих. 24-то място сътрудничеството с НАТО. И тук търсите баланс с собствени сили. Искам да кажа, че ако много много от нашите народи са за европейска отбрана, то е първо и защото такава отбрана трябва да бъде независима. С други думи, трябва да разполагаме с капацитета на собствената ни независимост, защото когато не може да ви се гласува доверие като партньор в НАТО, трябва да подчертаете на независимостта и средствата на европейско ниво. Разберете ме правилно, капацитета на отделните европейски държави. Тоест, независимост на разходите и военните разходи трябва да бъдат над 2%. Е, По времето на генерал Дегол военният бюджет на Френската република е бил над 4% и заради това настоящите суми трябва да клонят към тези стойности предвид настоящата обстановка. Председателя, благодаря. И сега пристъпваме към е, вторият тур от изказващи се. Броя тези, които до сега не са могли да се изкажат, е, искат да вземат думата. Общо те са 8 на брой. Е, дали не съм пропуснал някой? Господ... Е, списъка на тези, които искат да се изкажат от Европейска народна партия, социалисти, демократи, АЛДЕ и Зелени. Това са партиите, чието представители искат да вземат думата. Това ли са всички? Добре. Господин Салафранк. Благодаря господин председател. Най-напред бих искал да ви поздравя за отличния доклад. Противно на казаното от някои колеги, смятам, че с пълно право отделя толкова внимание на сигурността. Това отговаря на очакванията на нашите съграждани. Трябва да че в мом... наше време външната ни политика и политика на сигурност би трябвало да се съоточава в това, което споменавате в а, доклада си, а именно сигурност, международна търговия, устойчиво развитие, междукултурен обмен. Всичко това са теми, които трябва да бъдат засегнати и които отговарят и на предизвикателството, път, които сме изправени. Един е доклад, господин председател, не може да обхване всички тези идеи, защото имате ограничен брой е, знаци при изготвянето на подобен доклад. Има и много други събития, които би следвало да намерят място си в този доклад и които още не се бяха случили през месец юли. Така че ще внеса изменения. Не знам дали всичките ще бъдат отразени в ни вид на доклада, но държа да отбележа, че в качеството си на бивше председател на делегацията за трудничество в Съединените щати, може би не е зле да поговорим малко за нюансите, които ще трябва да въведем в отношенията ни с новата американска администрация по отношение на политиката в областта на климата, търговският протекционизъм и международната политика на Съединените щати. Това е важна тема и смятам, че трябва да бъдем бъде нужното време. Съединените щати са много важни, наши политически и економически партньор и трябва да нюансира малко отношението си. Много от колеги споменах също така и заплахата, която представлява в момента Северна Корея. Както казах, с пълно време при на пълната версия на доклада нямаше как да предвидим нови ракетни опити на Северна Корея, но трябва да ги отразим в доклада. И не бързо погледна доклада, но никъде не видях да се споменава Латинска Америка, господин председател. А, Латинска Америка представлява една трета от а, държавите в а, ООН и представлява важна част от а, световният БВП. Три държави от Латинска Америка са членове на Г-20 и на следващото заседание на срещна върха с СЕЛАК, ще подготвим една декларация. Смятам, че трябва да споменем в доклада си Ниска Америка и Меркосур и други важни теми, които с пълно право сте сегнали в доклада си. Смятам, че доклада ви наистина е нефтата на очакванията на всички ни, включително на тези на господин Преда. Thank you. Благодаря ви. Госпожа Гомеш. Благодаря ви, господин председател. И аз ви благодаря за този доклад, който е отлична основа за по-нататъчната ни работа. При все това имам няколко предложения и се надявам да мога да ги представя под формата на изменения. Смятам, че не можем да продължаваме да се преструваме, че отношенията ни с Съединените щати си продължават както до сега. Не можем да го оставим думата, докато господин Тръмп е президент на Съединените щати. Неговата администрация има потрясяващи последици не само за взаимоотношенията ни с Съединените щати, но и за ролята, която играе на световно равнище и като играеше до сега западните западния свят, така да се каже, до момента, в който споделяхме най също виждане за света Съединените щати. Трябва да преразгледаме малко отношенията си с тази страна, по мое мнение. Не можем да приемам доклад по толкова съобхватна тема, пренебрегвайки един от а, туморите в, в световната поли, международна политика. Става дума за окупацията на Палестина. Съгласна съм, че разрешаването на конфликта в Либия е предварително условие за стабилизиране на положението в Близкия изток, но смятам, че е важно да припомним и целите си по отношение на регулирането на миграцията и трафика на хора и че тези проблеми не могат да бъдат разрешени, ако прехвърляме отговорността си на други и плащаме за центрове за задържане, които на практика са центрове за измъчвания в Либия. Това се случва в момента. Така че не бива да се заблуждаваме и да подкрепяме някои от доста съмнителните политики, които водят някои от нашите правителства. Относно Русия съм съгласна с написаното от вас, но смятам, че трябва все пак да припомним и факта, че Грузия продължава да е обект на руска окупация. По основните заплахи, които отбелязвате в Африка, и нужда премахване на туристичната заплаха, не е зле да припомним, че голяма част от тези предизвикателства са свързани с липсата на демократично управление. Именно това дава нужната смелост, както и възможност на туристическите организации да вербуват нови членове. Напълно съм съгласна с вас и с колегите, които заявиха, че трябва да променим езика си по отношение на Северна Корея предвид ново появилата се заплаха и държа да отбележа също така, че сме изправени пред много провокативна политика от страна на Северна Корея, но от друга страна също не сме съвсем а, предпазени от другата страна, ако имате предвид изказванията на президента Тръмп и отношението му към евентуална ядрена криза с потрясяващи последици за цялото човечество. И накрая по отношение на способностите за сигурност и отбрана на Европейския съюз, да, аз подкрепям идеята да се засили този капацитет, но е много важно, както подчертах и в контекста на думите ми по отношение на Съединените щати. Не разбира се, не искам да се премахват препратките към НАТО, но смятам, че е важно да почетам колко е важно да инвестираме в нашата независимост по отношение на отбраната. Благодаря на Анна Гомеш. Думата ми господин Пайт от АОД. Благодаря ви. Ще представя собствената си гледна точка, но също така бях помолен от докладчика ни в Сянга господин Ван Бален да представя и неговата позиция. Тогава ми се струва много добър. Това е едно много добро начало. Параграф 9 засяга Русия. Е много добре, много добър и много балансиран член от доклада. Не бива да забравяме, че Русия е агресор и съм съгласен с Анна Грома, че трябва да споменем и Грузия в доклада. Нормално с това има и възможност за, за подновяване на някаква форма на диалог с Русия по отделни теми, които също е заложено в доклада. може би няма да е зле, освен да споменаваме отношенията ни с НАТО, да споменем и а, Съюза на отбраната и това, което се предвижда в рамките на този съюз на отбраната за бъдеще в рамките на Европейския съюз. И накрая даваме си сметка всички, че а, тази първа редакция на доклада беше закъпване през юли и всички сме съгласни, че предвид обстоятелствата трябва да отделим повече внимание на Северна Корея в доклада. Благодаря ви. Благодаря. Думата има господин Бухнер. Благодаря. Благодаря ви за изготвения доклад. Наистина са обхванати в проблемите на целия свят. А, в рамките на тези четири страници и половина. Респект. Европейският съюз, що се отнася до държавата Либия или това, което е останало правителството, дава възможност да залавя лодки, които са извън нейните право, извън неговите правомощия. В този регион е изградена и стена. Тръмп не успя да изгради стена, на Европейския съюз явно е успял. Това са аспекти, които ме тревожат, защото това, което се случва, е благодарение и на данъците, които плащам аз искам и тези неща да бъдат отразени в доклада. Благодаря на колегата Бухнер, господин Милан Мон. Благодаря ви, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. Господин Салафранка, каза по-голямата част, което аз исках да кажа. Смятам, че докладът е добре балансиран и целенасочен, тъй като се съсредоточава върху борбата с тероризма. За съжаление, това е тема, която продължава силно да вълнува Европейския съюз. За съжаление, преди две седмици станахме свидетели на поредната тростична атака в Барселона. И това, което искат от нас гражданите днес Европейския съюз, да допринесе за усещането им за повече сигурност в ежедневието и да допринесе за борбата с тероризма. Затова мога само да ви поздравя за акцента, който поставяте на борбата срещу тероризма в доклада си. Докладът е добър, защото в него се изисква промяна на перспективата или промяна на модалитета, както е написано черно на бяло всъщност. Иска се също така в по-голяма степен да се вземе предвид европейското измерение, не само националните интереси. Поставя също така и въпроса за лоялността. Понякога успяваме да намерим консенсус, но поради липса на лоялност на държавите членки към политиката на Европейския съюз не се постигат конкретни резултати. Няма да навлизам в подробности. Като цяло съм съгласен с доклада, съгласен и с много от подробностите ми, но това, което а, на мен ми липсва по отношение на Африка, който е много важен континент, но и на мен в текста ми липсва споменаването на Латинска Америка, освен Азия и Африка. Може би не е зле да споменем и големият континент, който представлява Латинска Америка. Благодаря ви, господин Милан Мон. От името на социалистите и демократите, думите му господин Фройнт. Thank you very much. Uh... Благодаря ви, господин председател. Не искам да коментирам конкретни точки на доклада. Радвам се, че това, за което настоявам, от както се начин на Европейския парламент, най-накрая се появява в един от документите ни, а именно нуждаем се, безпълно се нуждаем от на европейска външна политика. Поисках думата, защото, както казах вчера на друг форум, като журналист с дългогодишен опит, винаги съм се стремял да открия истината. И не искам да се отказвам от а, тези свои практики тук в Европейския парламент. И слушах колегата Шафхаузър, който се оплакваше от санкциите наложени от Европа на Русия. Държа да ви припомня, че те бяха напълно основателни причини за налагането им. Него му се харесва да забравя анексирането на Крим от страна на Русия през 2014 година. и факта, че продължава тайно и не толкова тайно да води война в източна Украина. Така че имаше пълно право, да, имахме пълно право да налагаме, да наложим тези санкции, а твърденията му, че американците се възползват от европейските санкции, могат че и после да му отговоря, това не отговаря на истината. Ако погледнете данните, които предоставя Конгрес на Европейските съюз на Съединените щати през 2014 година има 10 милиарда долара износ и 23 милиарда долара внос от Русия, а през 2016 година, така също нямаме данните тази година, се спадна с хранищата съответно до 5 милиарда и 15 милиарда за износ и внос или не е общо казано, наполовина по малки е търговският обмен на сравнение с преди 3 години. Така че моля колегите тук да се придържат към истината, а да не си измислят обяснения, които нямат а, нищо общо с действителността. Благодаря ви. Thank you. И аз ви благодаря, господин Фойнт. Well, no. Is that possible? I thought, no, we'll stick to the list. Mr. Stettina. Господин Щетина има думата. Děkuji za slovo, pane předsedo. Благодаря ви. Бих искал да се спра на параграфи 9 и 10, които са свързани, в посветени на Руската федерация. Споменават се споразуменията от Минск – и бих искал тук да отбележа опита ни с някои от конфликтите. Много често се изисква Създава въпрос на участните в конфликта дали споразумението от Минска, че не се е провалило и дали има някаква альтернатива. Всички знаем, че войната продължава вече 3 години, десетки хиляди души закупиха живота си, но никой не знае как да сложи край на тази война. Изглежда, че споразумението от Минск не представляват решение. Имате ли някакво друго предложение? Опитът ми показва, че положението в Украина сигурно няма скоро да бъде разрешено. Да се питам дали не може да се предвиди военно решение на конфликта. Трябва да се сложи край на тази криза. И тази криза може да бъде приключена, ако чете просто блокираме границата от 400 км между Украина и Русия. Ако успеем да защитим, да обезопасим напълно тази граница, войната много бързо ще приключи. А какво ще се случи, ако се провалят споразуменията от Минската? Те още не са напълно обесилени, все още може да ги използваме като инструмент за оказване на натиск срещу Руската федерация, за да а, защитим санкциите, които сме наложили, но като изключим този аспект, можем да кажем, че споразумението от Мински просто се провалиха. И ми се струва, че от много отдавна вече призивите на господин Порошенко, които той е отправил нееднократно, по повод годишната от създаването на украинската държава са напълно основателни искания. Господин Порошенко настоява за военна помощ. Той иска от, да му помогнем да затвори границата с Русия. При посещението си тук в Европейския парламент господин Порошенко ни помоли за помощ и смятам, че в доклада господин председател би следвало може би да споменем някои възможности и възможна альтернатива, различна от а, споразумението от Минск, които очевидно не дават очакваните резултати. Благодаря ви. You, the... Благодаря ви. Последният оратор е господин Преда. <clears throat> Благодаря ви, господин председател. Искам спомня господин Шафхаза, който обаче не ме слуша, явно си говори с народа. Исках е, първо да ви кажа, всъщност да кажа на всички, че групата на НП подкрепя гледаш, които сте представили доклада, господин председател. За разлика от колегата на Националния фронт и това, което той изяви. Бих искал да възползвам тази възможност също така, за да отбележа и може би да помогна участие на господин Шафхаузер бих искал да отбележа факта, че има промяна в риториката на господин Шахаузер. Доскоро той успорваше Европа и твърдеше, че е един от народа. И твърдеше, че само той разполага с невероятният дар да бъде гласът на народа. В конкретния случай гласа на френския народ. Днес обаче вече не използва единственото число народът, а използва нощното число народи. Говори с европейските народи. И а, по този начин признава, че има нещо общо между европейските народи. И общото между тези народи е да унищожим Европа. Та поне искаше доскоро господин Шафхаузер, позвавайки се само на интерес на собствения си народ. Струва ми се доста противоречиво доста противоречи ми, ми се струва тази риторика и, го отбелязвам, за да помогна, може би, господин Шафхаузер да подобри малко изказванията си по отношение на външната политика на Европейския съюз. Благодаря ви. Тъй като господин Шафхаузен беше назова няколко пъти, има възможност да отговори. Една минута, но няма и Димитрава повече. Първо държа да благодаря бих искал да кажа на приятеля ми, господин Преда. Приятели сме, нали така? Ние не защитаваме антиевропейска политика. Ние подкрепяме политика на сътрудничество между държавите и нациите. Смятам, че е крайно време да се сложи край на идеята, че Националният фронт е против, противоевропейски настроен. Това не отговаря на истината. Мари Люпен нееднократно по време на президентската предизборна кампания заяви, че е против настоящите европейски институции, но не е против Европа. А тя е против тези институции, защото те не функционират. Това е първият е, ми коментар. Вторият ми коментар. Е, искам още веднъж да ми бъдат предоставени данните и ще ви ги предоставя данните, свързани с търговският обмен между Европа е, и Русия и Съединените щати и Русия. Можем да спорим по въпроса, но аз съм се запознах с тези данни и ако те са грешни, ще ви помоля аз отново да ми бъдат поставени данните, които цитирах. Това е. Благодаря ви. You, Благодаря ви, колеги. Опитах се да ви изслушам възможно най-внимателно. Благодаря ви за положителните коментари. Ще ги предам на моите съветници, които работят по доклада. Някои от тях са поляци, но не всички. Благодаря ви и за критиките които ще отправя към самия себе си. И се надявам, че ще получа редица изменения, които ще мога да включа в доклада си. Нека да подчертая още веднъж, че паралелно има доклад по CSDP, политиката свързана с сигурността и отбраната. Е, и за да няма припокривания, не съм споменавал специфични аспекти от общата политика за сигурност и отбрана. Благодаря ви. Очаквам вашите изменения. Срокът е 12 септември до 11 часа. На 19 октомври ще е обмяната на мнения и 6 ноември ще бъде гласуването в комисията и декември преди коледа ще е гласуването в пленарна зала. Сега преминаваме към 14 точка. Можем ли да започнем? Добре, докладчикът е тук. Представяне на информация Относно командировка на комисията АФЕТ в Марокко от 17 до 19 юли. Аз не бях член на тази делегация и, тъй, и за това ще дам думата на заместник председателя. Моля, имате думата. Благодаря, господин председателю. Ще се опитам да обобщя впечатленията ни от това посещение. Това беше първата първото посещение на фета в Марокко, въпреки че през годините е имало срещи по друг формат. Искам да благодаря на колегите, които участваха в това пътуване. Всички дадоха своя принос по време на заседанията с представителите на Марокко. Благодаря на представителите на ДЕВЕ и на другите комисии за тяхното участие. Срещите бяха на високо ниво. Срещахме се с премиерът, с премиер на външните работи, отговарящия за човешките права, заместник министъра на правосъдието. Срещнахме се с представители на камерата в Мар в парламента в Марокко. Поканили сме външния министр да дойде тук в нашата комисия през есента. И от разговорите, които се водят от тогава, разбрах, че по принцип министърът е приел тази покана. Подробностите се уточняват със съответните служби. Има промяна в състава на ЕСВТ в Марокко. Ръководителят го нямаше, заместникът му също не беше на разположение и това беше малко жалко. Ние искахме ам, ам, председателят на делегацията, който сдава поста си да е там, докато новият председател не информира и така нататък, но така не, не, не се получи така. И а, Разбира се, това беше жалко. Сътрудничеството ни с Марокко е задълбочено. Програмата ни беше много всеобхватна, много въпроси бяха обсъдени, сред тях и търговията. Спряхме се на въпроса за Западна Сахара и за съдебното решение на Европейския съд. Срещнахме се с представителите на комисията, независимата комисия по човешките права и обсъдихме някои от проблемите, които са важни от гледна точка на Европейския съюз, миграцията, противодействие на тероризма, теми, които също бяха обхванати до голяма степен. Като цяло имахме много всеобхватни дискусии на всички нива, на които бяха проведени срещите. Имаше и ам, медийно отразяване на посещението ни в Марокко и то в широки мащаби и на парламентарно на правителствено ниво. Дискусиите ще продължат. Ще имаме и среща с министъра на външните работи по-късно през годината. Надяваме се наистина всичко да протече добре. Благодаря на колегите за техния принос. Благодаря им за духа на сътрудничество, който а, показаха. Един ден прекарахме и в Казабланка, където обсъдихме търговските аспекти с отделните търговски камери и представителите им от различните страни. Така че искаме да се разшири сътрудничество между Марокко и Европейския съюз в тази област. И след това посещение в Казабланка приключихме с посещението си в Марокко като цяло. Благодаря ви, за господин заместник председател. Вие казахте, че е отправена покана към външния министр на Марокко да дойде тук за умяна на мнение. Това ще стане през октомври или ноември, по всяка вероятност. Благодаря на всички участници в това посещение. От името на комисията АФЕТ госпожа Елсендър е съпредседател на съвместната делегация за Марокко. Благодаря, господин председателю. Първо искам да благодаря на комисията. за това, че имахме възможност да участваме ни в това посещение, следствие на прилагането на новата формула, така че да може да се подсили представителството на Европейския парламент по време на мисиите. Подкрепям това, което беше казано, що се отнася до посещението. Бяха проведени разговори на най-високо ниво. Ще спра на някои от най-важните теми. Накратко приветствам факта, че беше възможно да се осъществи това посещение в Марокко и се радвам, че можах и аз да бъда част от делегацията. Има нова реформа в съдебната система в Марокко, или по-скоро това е една предстояща реформа, която ще доведе до подобряване на структурите, свързани с правоприлагането. В началото бяхме загрижени, що се отнася до правата на човека. имаше и много дисбаланси, нещо, което обсъдихме и с ресорния министр. След съдебното решение на Европейския съд се стигна до съответното споразумение. Темата беше повдигната и там и смятаме, че нещата са отправени в правилната посока. Въпросът за това, коя, каква е ролята на Марокко и дали развитието по либийската криза е отправено в правилната посока. Нещо, което е с негативен оттенък, що се отнася до проектите. Трябва да е по-видимо сътрудничеството с Европейския съюз, защото в момента това не е така. Може би трябва да се говори за това по какъв начин може да се подчертае по-добре участието на Европейския съюз в различни проекти. Благодаря, госпожо Ела Сендър. Ще направя едно съобщение, помежду другото. Получихме информацията, че нашият посла, нашите послони, посланици в Марокко и Венецуела са получили техните официални кредитации. Кредитаци, и утре няма да има среща, няма да е възможно. Ще има две дискусии по-малко утре с посланика на Венецуела, с, с посланика в Венецуела и в Марокко. Ще бъде изпратен имейл на членовете на комисията, господин Преда. Е, е, благодаря, господин председател. Най-напред бих искал да благодаря на мароканците за оказания ни прием. Казвам го след е, е, опит натрупан тази година. Е, имам предвид е, как бяхме прияти по време на други командировки. Е, на други командировки беше доста така граничен приема, докато сега ни прие министъра на външните работи, на правосъдието, на вътрешните работи, лица, които проявиха интерес към обмена с нас и разговорите продължиха повече от час и половина. Искам да напомня, че за първ път през последните години делегация на Комисията по външни работи на Европейския парламент отиде в Марокко. Имало е различни пътувания, всеки един от нас има приятели в Марокко. В момента става въпрос за посещение на Комисията по външни работи на Европейския парламент. Приема беше чудесно организиран след посещението, след като изслушах внимателно нашите събеседници, първия извод, е, който си направих, е свързан с емиграцията. По време на разговорите ни с политическите ни партньори, по време и на чудесните заседания, които се проведоха с Международната организация за миграция, чудесно разбрахме нещо важно. Е, Марокко вече не е страна източник на емигранти. Е, това не е страна, през която те преминават транзитно, а Марокко се превръща в дестинация. Трябва да се има предвид това. И това не се отнесе само за Марокко. Е, вижте какво става в Алжир, вижте какво става в Тунис. Тези страни от Магреба установява днес, че се превръщат в е, е, страна дестинация. Е, населението, което тръгва от страните на юг от Сахара, се насочва към тези страни. Именно това трябва да се вземе предвид и при политиката, която водим, и при заключенията, които правим. Втори извод е свързан с политическия ислямизъм. Въпросът е, беше обсъждан пространно, а именно какво да се прави с е, политически ислямизъм. Искам да кажа, че в Марокко основната партия, е, партията, която е на власт, която е излъчила правителство, е партия, която твърди на това, че, е, че прилага политически ислямизъм. Има усилия да му бъде наложен намордник като се прави сравнение между партията за правосъдие и развитие с други политически партии. В момента правителството на Марокко е коалиционно, съставено е от 7 политически партии. Естествено, че това поражда проблеми. Не е лесно да се обсъждат правата на жените, например, с министър-ислямист. Не е лесно, философията им е различна. Като цяло обаче общия резултат е, от работата на правителството е политическа умереност. Това не се отнася за други страни, където военните и генералите решават. Това не се отнася за хаотични режими като Либия или за други режими, които твърдят, че е, са е, поддържаници на чистия политически ислям. Марокко търси баланс, е, търси среден път между тези, които твърдят, че са поддържаници на политически ислямизъм и поддържаниците на традиционната идеология, която е добре позната е, за Марокко. По въпросите на тероризма проведохме много интересно заседание, среща с министра на външните работи. Той подчерта нещо много важно за всички европейски страни, а именно връщането на ислямистите, които заминават за Сирия и за Ирак, е, за да воюват от името на халифата. Е, за момента мароканците са регистрирали около 1600 е, лица, които са се завърнали в Марокко. Като, като седнете да не паднете, 400 са деца. Така че е, някои от е, завърналите се са деца или поне така са регистрирани. Е, те се опитват да изградят и посочиха подробности. Те, те се опитват да прилагат политика по дерадикализация и се отнасят много сериозно към огромния проблем, свързан с завръщането на джихадистите. Това са трите основни заключения от това посещение при чудесно сътрудничество с колеги от други политически партии. Благодаря на господин Вистисен за председателството на нашата делегация. Благодаря още веднъж. Председателя благодаря на Кристиан Прада. Сега давам думата на господин но, но... Панциери. Благодаря, господин председател. Нямам какво да добавя спрямо казаното вече. Искам само да се върна към едно политическо понятие. Е, ясно е, че е, е, Марокко като страна от Северна Африка е страна, която според нас положението е почти нормално, особено като се има предвид какво става в Либия, или тежкия преход в Тунис, или проблеми, пред които е изправен Алжир. Така че е, трябва да направим правилна преценка на процесите, които текат в момента, но това не би трябвало да служи за риби на политическата власт в Марокко. Е, необходима е реформа на политическия процес, необходима е реформа на правосъдието, това си остават е, деликатни теми. Трябва да видим докъде са стигнали тези реформи. Те трябва да продължат и ние трябва да настояваме за това. Е, трябва да настояваме и за реформа е, е, на регионализацията. Господин Преда наблюдава този процес. Това е много важно, е, за да се търси решение на друг въпрос, а именно въпроса за Западна Сахара. Е, трябва да се е, гарантира е, прилагането или постигането на мир и на стабилност в региона. Разбира се, че в марокканското общество има чудесни неща. Не бива да си затваряме очите за тях, но има и трудности и за тях не трябва да се затваряме очите. И нашия принос и именно това беше целта на посещението ни да постигнем съвместно път към засилване на реформите, да се постигне сътрудничество, което да отговаря на изискванията и на очакванията на населението на Марокко. Накрая искам да подчертая, че тук ние трябва да не забравяме, че е, политическата ръководна класа е една от най-консервативните сред политическите класи. Е, просто е шанс, че Мохамед VI, краля на Марокко, е може би малко по-просветен от политическата класа, и може би това дава възможност е, да се справя с положението, имайки предвид обществото в Марокко като цяло. Е, това посещение беше положително. Това е първото посещение на нашата комисия, но трябва да останем бдителни и да насърчаваме реформите, за да напредват. Председателя, благодаря господин Панзери. Е, госпожа Лалонд от АЛДА има думата. Благодаря, господин председател. Е, разбира се, че съм съгласна с всичко казано до тук. Посещението беше много интересно, много добре проведено. Напълно е, съм съгласна с това, което каза господин Дербендра. Искам само да внеса една отрицателна нотка във връзка с ислимизацията. Аз е, разбирам е, затрудненията на Марокко да, да, да работи с ислямистите, е, като жена от 15 е, години не бях ходила в Марокко и виждам страхотна промяна, ислямизация, за която неправителствените организации не бяха казали. Тези, които се занимават с правата на жените. Жени ми бяха казали, че има много голямо връщане назад в това отношение. Ние се срещнахме с е, министъра на правата на човека. Той е представител на политическия ислям, но все пак те са близки до... On lui a posé la question sur les mariages précoces. До е, ислямските братя трябва нещата да бъдат назовани собствените им имена. Говори се за браковете между деца в Марокко. Те казаха, че трябва да има реформи, обясниха ни, но все пак има изключения. И все пак дяволът е в детайлите. Та, когато се говори за детайли, ни казаха, че бедни хора в някои части на Марокко са склонни да женят момичетата си. Сега няма да навлизам в подробности, защото ние не сме комисия по правата на жените, но всяко положението е сериозно. Трябва да бъдем бдителни положителни. Мисля, че мароканците, правителството го съзнават, но на мене ми направи много силно впечатление ислямизирането на страната жените, които са покрили главите си в големите градове, в Казабланка, в Рабат, много повече, отколкото преди години. Тогава те не криеха лицата си. И втората точка – тероризма. Е, Барселона е, е, стана междувременно. Виждаме, че има и представители на Марокко. В Марокко отиват много бягащи от страните на юг от Сахара. Трябва да бъдем много бдителни за това, което каза и господин Преда, да се имат предвид бойците от Ирак и от Сирия, които се връщат в Марокко или поне правят опит да се върнат в Марокко в момента. Мисля, че правителството го знае, но просто исках да внеса една отрицателна нотка по правата на жените. Положението е сериозно. Това не се отнесе само за Марокко, но все пак в Марокко и така. Благодаря. Председателката, благодаря, госпожо. Колеги, още пет човека искат да се, изразят, да се изкажат. В момента се прочетоха имената. Пропуснах ли някой? Не. И така, давам ви по 3 минути. Максимална продължителност на изказванията 3 минути. Следващи изказваш се е, е, господин Моле. Благодаря, господин председател. Е, посещението беше интересно с натоварен дневен ред. Е, съгласен съм с много от нещата, които колегите вече казаха. Е, искам да подчертая просто някои неща. Ние отидохме в Марокко във важен момент за страната. Тогава, когато кризата продължава е, да, е, да, да, да се развива. Отидохме в страна, която играе ключова роля е, за страните от Магреба, както и за, стран... и за южните си съседи. Отидохме в страна, която прави тежки опити да прилага политически и институционални реформи, за да се укрепи пътя към демократизацията на страната. Все пак е, искам да изразя едно чувство, което изпитах след е, много срещи, които проведохме с много министри и в частност с министър-председателя. Е, ние отидохме в Марокко във важен момент за връзките между Европейския съюз и Марокко особено след е, решението на Европейския съд е, през е, декември миналата година във връзка с прилагането на търговското споразумение в Западна Сахара. По време на много от срещите почувствах разочарование от страна на министри в Марокко във връзка с връзките между Европейския съюз и Марокко. Например, когато попитах министър-председателя е, какво е усещането му за Европейския съюз, е, каза, че признава, че Европейския съюз е добър, ключов приятел на Марокко, но че е, очакванията му са били много по-големи, когато Европейския съюз трябва да признае усилията на Марокко в областта на сигурността и на миграцията – Министъра на е, правосъдието също сподели неудовлетвореност от страна на обществеността по начина по който Европейския съюз третира Марокко. Марокко е важен е, партньор за Европейския съюз, защото пази вратите на Европейския съюз. Важен економически партньор и ключов партньор в борбата срещу тероризма но изразяват е, съжаление за това, че Европейския съюз не проявява интерес това е свързано и с решението е, на Европейския съд. Надявам се да се намери добро решение при прилагането на това решение, но това предполага двустранни усилия. Въпрос е как да се получи съгласие от населението на Западна Сахара и как да се спазват е, принципите, разписани в това съдебно решение. Един от които е принципа на самоопределение – трябва да работим по подобряването на отношенията с този важен партньор. Е, и в заключение искам само да кажа, че е, може би е, това не е най-подходящия начин да се работи за подобряване на връзките, при положение, че Марокко все още не е акредитирал нашия нов представител в Марокко. Това не е положителен сигнал – и е, не върви в правилната посока, поне според мен. Председателя, благодаря. Е, господин Соле, е, госпожа Солица, ще се опитам да бъда кратка. Искам да благодаря на председателя на нашата комисия. Беше ние се срещнахме и с е, представители на депутата, на, на, на парламента. Целта беше да се засили политическия диалог, а също така, както може би чухте, имаше много срещи на високо ниво. И това, което аз искам да подчертая е борбата срещу радикализацията. За мен това беше много важен въпрос – миграцията, въпроса за половете също. Не, се, не сме е, се срещнали с нито една жена, която да заема висока политическа длъжност жени заемат само административни длъжности, е, няма жени, които заемат ръководни длъжности и това е проблем. И в заключение мога да кажа, че да се твърди, че се правят реформи е едно, а да се прилагат реформите е нещо друго. Още не са постигнали успех е, по това, но правят каквото могат. Е, за нас беше важно да се спрем и на въпроса с е, Западна Сахара, решението на Европейския съд. За тях това е голям проблем. Търсят най-добрия начин за прилагането на решението но няма да бъде лесно да се приложи решението на Европейския съд. И за това очаквам посещението на външния министр тук, в нашата комисия за външни работи, за да е, продължим обмена на мнения. Благодаря ви. Председателя, благодаря. Е, Добравка. Господин е, Паньо има думата. Благодаря, господин председател. Няколко думи накратко. кратко. Първо, искам да кажа, че действително ние се срещнахме с високопоставени политически ръководители на Марокко. Това е важно, защото това беше първо посещение от страна на Комисията по външни работи на Европейския парламент. На второ място, от доста време, от години, участвам в заседанията по партньорство с нашите марокански приятели. И искам да кажа, че за пръв път е, усещам едно единодушно неудовлетворение от страна на нашите марокански партньори. Те ни казват, че не им се признава мястото, което им се полага от страна на Европейския съюз. От страна на това, което ние представляваме, не само ние като Европейски парламент, но и от страна на Европейската комисия и от страна на Европейския съвет. Имат предвид три вида политика. Първо, миграцията, както каза Кристиян Преда. Марокко се превръща в страна на дестинация. Марокко трябва да се справи с един силен прилив, настъпил през последните години от страни на юг от Сахара. И този прилив на население далеч няма да спре. Така че ние, като Европейски съюз, трябва да се отнесем много внимателно към това явление, за да не се дестабилизира толкова важна страна като Марокко защото трябва да се има предвид е, политическата и економическата роля на Марокко е, в Магреба и в Африка като цяло. Тоест, трябва внимателно да разгледаме партньорството си във връзка с миграцията. И на второ място, още по-внимателно трябва да разгледаме партньорството ни във връзка с предотвратяването на радикализацията мястото на е, е, вярата в обществото, включително и в европейското общество и сляма трябва да а, е, търси златната среда. В Марокко това е, е тема, по която трябва да се говори, за да се избегне е, ислямизацията както в Марокко, така и в европейското общество имайки предвид е, уклоните, които наблюдавахме и които, е, и които видяхме и това лято в, в Барселона. Това са крайни прояви и ние трябва да продължим да развиваме партньорството между Европейския съюз и Марокко в областта на борбата срещу тероризма. И накрая смятам, че трябва да развиваме партньорството си и да обогатяваме сътрудничеството си по економически и социални въпроси Недостатъчният економически ръст в Марокко, но също така и справедлив достъп до е, социалните услуги, социална защита, намаление на разликите между отделните региони на страната. В нашата европейска политика по съседство трябва да отговорим на очакванията на Марокко. Председателя, благодаря господин Мариньо. И Накрая е, давам думата на двама колеги, които не са участвали в пътуването, но които искат да си скажат. Заповядайте. Дуда Елмехор. Хавиер Андарт. Безспорно, Марокко е страната в Северна Африка, която най-добре се справя в момента, но това е една страна изправена пред много сериозен проблем. Когато говорим за политиката в Марокко трябва да признаем, че тя се ръководи на министерско равнище от Министерствата на вътрешните работи, на отбраната и на вероисповеданията. И между другото, кралят на Марокко не е само крал на страната, а има и роля на религиозен водач, т.е. страната може да се говори за, извест... за една специфична форма теокрация. И на трето място в момента страната е в ръцете на династия на халуитите, което означава, че в момента а, ситуацията не предразполага към целенасочени реформи. Изправени сме пред доста сериозни проблеми в страната. Младеща напълно е изпаднала извън системата от една страна, от друга страна. Говорим за страна, в която се приема една сравнително умерена форма на, ислами... на исламизация на ислам, но това все пак предразполага и по-крайните течения на исляма, които в момента са извън системни, но започват да се усещат все повече и повече в марокканското общество. Водещите, голяма част от терористичните атентати, които се свършват дори тук в Европа, бяха извършени от марокканци. Трябва да го вземем предвид този факт. Това се обяснява до голяма степен и с големия брой марокански терористи в Ирак и в Сирия. е пропорционално за много повече сравнение с което ни било друга трета страна. Ето защо трябва да вземем предвид Марокко в рамките на борбата срещу тероризма и борбата срещу миграцията. Трябва да се спираме, разбира се, на положителните аспекти, безспорно, но не бива и да пренебрегваме сериозните проблеми. Не може да се задоволяваме само с козметични реформи. Ако видите системата, безспорно си дават сметка, че тя е шизофренична от политическа гледна точка. Е, кралят продължава да има много голяма власт, включително и економическа. Така че се радвам на реализма, който проявяват Европейски съюз, Европейският парламент, Франция и Испания в отношенията си с Марокко. Разбирането ни на досието за Западна Сахара и между другото в отношение Западна Сахара се задоволяваме само с а, риторични фрази, но мисля, че за нас ще е по-зле да навлеза подробности в, по темата, отколкото за Марокко. Пак повтарям, трябва да проявим повече реализъм в отношенията си с а, тази страна, която играе ключово значение не само за Испания, но и за цяла Европа. Смятам, че трябва да говорим за Марокко и да проявим подобен прагматизъм и в отношенията с други страни, например с Русия. Благодаря, господин Нарт. И последно думата му си Бухнар. Благодаря ви. Нарушаването на човешките права в Западна Сахара не са споменати във всички тези доклади. Става въпрос за нарушаване на човешките права и в Марокко, но тези е, в Западна Сахара са особено брутални. Европа не може да си затваря очите пред е, тези факти. Европейската комисия открито заяви, че иска съдебното решение на Европейския съд е, да бъде леко заобиколено, защото има економически интереси. Не смятам, че това трябва да е така. Ние трябва да се придържаме към на нашите принципи. Благодаря ви, колеги, за приноса. Не виждам някой да близка думата. В такъв случай стигаме до точка 15 от дневният ред и приветствам с добре дошъл господин Александър Рондос. Моля, заповядайте тук на председателската маса. sundowner and smoking. So, thank you. So, И така, скъпи колеги, за мен огромно удоволствие да приветствам с добре дошъл господин Александър Рондус. Срещнах се с него преди 4 седмици по време на мисията ни за наблюдение на изборите в Кения. Той е специалният представител на Европейския съюз за Африканския род. Господин Рондос заема този пост вече от 6 години. Ето защо много се радваме на тази възможност да меним мнение с вас, предвид богатият ви опит в този регион, изпълнен с толкова много предизвикателства. Припомням ви, че мандатът ви обхваща Сомалия, Судан, Южен Судан, Етиопия, Кения, Уганда, както и Джибути и Еритрея. Причината, поради която реших, че добра идея е да поканим господин Рандос, е факта, че той е, спомена подобно събитие няколко дни преди изборите за големия брой предизвикателства в е, този регион. Вътрешните конфликти в Сомалия, Южна Судан и Судан, които продължават много да тежат на тези страни и да дестабилизират като цяло целият регион. От години насам Етиопия, Кения и Угандия са сред страните с най-голям брой прияти беженци в света, това е резултат от тези конфликти. Граничните спорове продължават, както и други сериозни проблеми между Етиопия, Еритрея, Джапути, Еритрея, Судан и Южен Судан. А, освен това, има и опасност от прехвърляне на съседните конфликти в Йемен към Африканския рог като има опасност и от засилване на лахаб и радикализацията. Има и други сериозни проблеми в региона. Затова, господин Рандос, решихме, че е не е лоша идея да чуем мнението и по тези и други за но е да чуем евентуално и положителните събития, които не бива да бъдат пренебрегвани. Обеден съм, че ние като Европейски съюз трябва и ще продължим да Мощен повече внимание на тази част от Африка. Имате думата. Много ви благодаря, господин председател. Благодаря ви, Дейвид. За мен беше удоволствие да се срещна с вас в Найроби, както и с редица ваши колеги непосредствено преди изборите в страната. но също така тази възможност да обменим мнение с всички вас. Както вече казах и на Девит и колегите му, останалите член на Европейския парламент, аз съм специалният пратник на Европейския съюз, като означава на целия Европейски съюз а това включва и Европейски парламент. Затова винаги се радвам и се отзовавам на поканите ви и съм на ваше разположение. Тези интересни въпроси ще се опитам да се изкажа възможно най-збито, за да имаме възможно, за да имате ви възможност да зададете въпросите си. Предполагам, че те ще бъдат много, надявам се поне да бъдат многобройни, защото това ще ми помогне и на мен самият. Ще започна няколко общи коментари за региона. Описахте географският а, обхват на мандата ми. Как гледам на региона в есв и в Генерална дирекция ДЕВКО, ами смятам, че трябва да разгледат триизмерно отделните страни, взаимоотношенията между отделните страни в региона и региона като цяло в по-общият пейзаж. И тези три равнища си въздействат помежду си. Какви са предизвикателствата? Това е един изключително уязвим регион, който се намира непосредствено на юг от друг много уязвим регион съседен на Европейския съюз. Всичко е взаимно свързано и не бива да забравяме този факт. И ще бъда много откровен с вас и да се отклони малко от класическата дипломатическа риторика. Ако не, бъл, не обърнем внимание на региона, той ще ни забие нож в гърба и ще бъде много, много болезнен. Не бива да се правяме тази опасност. В регион живеят над 12 милиона души и въпросите свързани с демократичното управление и от откритостта в обществото е за основните кодификателства. Казвам го, защото тук не става дума само за класическа демократизация и провеждане на честни избори. Въпросът е дали в този регион се разработват институциите, които биха могли да се справят с излишните последица от опадъка или от отстъпването от демократичните критерии. В някои отношения, в някои държави има напредък в правилната посока, в други държави има застой. ако погледнете Южен Судан, положението е катастрофално. Във всяко всеки смисъл на думата. И от институционално, и от човешка гледна точка, и от по общо политическа. В региона в момента се припокриват елементи на вътрешен натиск и появата на нови външни фактори за региона. Става въпрос за прехвърлянето на конфликтите и на събитията, които се случват в момента в Персийския залив. Тоест не бива да забравяме под тези постоянно прехвърляне на влияние и противопоставяне на това влияние. Проблемите в региона са на първо място економически. А именно, свидетели сме на демографски бум и се поставя въпроса дали економическият растеж и преразпределението на ползите от този економически растеж достига до непостоянно увеличаващото се население. Въпросът е почти чисто математически. Как ние ще се справим с това предизвикателство? Нези, които смятат, че не са облагодетелствани от този растеж, неизбежно правят две от неща. Или ментално а, мигрират, т.е. отказват се от идеята, че държавата може да гарантира нещо дори и минимално в замяна на лоялността на своите граждани или а, те напускат страните си по физически начин. И най-често те се отправят а, на север. И те първо започват тези потеци, потоци и трябва да сме наясно този факт. Не искам да ви плаша, но трябва да се прояви малко реализъм тук. Не можем да се задоволяваме само с изтъркани фрази и с малки експериментални селца стил Потемкин. Проблемът е много-много сериозен и трябва да си дадем сметка за цялостното му, за цялостният му мащаб. По отношение на политическото управление, независимо да говорим за Еритрея, Етиопия, Сомалия, Судан, Южен Судан, Джибути, Кения и Уганда, последните две са всъщност първите държави, които споменах. И честно казано, политическото положение представлява една много незадоволителна смесица от а, доста съмнителни методи на политическо управление. Много е лесно да се обвиняват дадени отделни режими, но въпросът е как може да почне да поправяме тези проблеми. В интерес на всички ни ще бъде да го постигнем. Затова и, както казах, по-рано. Самата демокрация в регион като този и би трябвало да бъде предшествана от разбирането, политическото разбиране за институционалния капацитет и ролята, която играе плурализм, плурализма. Разликите, било то е етническо или от религиозно естество. Ако не успеем да постигнем този първи етап, ще имаме много, много сериозни проблеми, това, което се случи в Судан, в Южен Судан, в Сумания по един ужасяващ начин и с много голям мащаб. И това ме навежда на въпросите, свързани с сигурността. Най-важният въпрос, на който бих искал да се спра, за да ви дам известна представа на къде е духа вятъра в региона, е да да ви представя какви са последиците от събитията в Персийския залив. И тук ви ще ви помоля да погледнете малко по-общо на геополитическото положение. Този регион е под червеният всъщност от Неосичният бряг на Африка стига до Червено море. Говорим за 30-40 км разстояние от Йемен и случващото се около Червено море. От същата гледна точка, връзките с залива са много по дълготрайни, сравнени с а, взаимодействието с а, Европа. Така че нека да си дадем сметка, че ние сме наскоро постигнали в региона. Това, което в момента а, се случва е възстановяването на изконни интереси, идващи от залива. И някои мои африкански а, мои събеседници твърдят, че е настъпил момента на нова борба за Африка, но този път тя не идва от страна на белите хора. И какво означава тази нова тенденция за страните в региона? Знаем, че тяхната система на управление, на управление е доста ам, уязвима. Какво се случва в момента там? От гледна точка на мандата ми в региона, че преди настоящата кампания на страните от залива срещу Катар през последните няколко години от страна на Йемен и околните страни имаше желание за сигурност по западната граница на страните от залива. Това е тяхното обяснение. Даваме си сметка за този проблем и го разбираме. Ние тук в Европейския съюз нямаме монопол над политиката на добросъседство и те имат право да водят да, такава политика. Но въпросът е, е дали а, трябва да се противопоставят нашите политики или има някаква възможност да се води някакъв разговор. Тоест, а, тристранни разговори между Европа, залива и Африканския рок. Това е въпрос. В противен случай ще се стигне до съревнование, е, защото нашите инвестиции в региона са огромни, а нашите интереси са още по-големи. В момента се поставя въпроса е, дали тези различни държави се чувстват под натиск да изберат съюзници. Това не за първ път се случва. Някои от нас идват от страни, които си спомнят, че са били призовани а може би по-скоро са били поставени под откровен натиск да се присъединят към някой съюз през последните десетилетия. И страните от източния терор в момента са изправени под подобна форма на натиск. Въпросът, на който трябва те да отговорят е дали да вземат страна, да поне както виждат нещата и каква ще бъде цената за вътрешното им равновесие, ако го направят. Не бива да забравяме, че тези страни са или с преобладаващо мисюлманско население, или с смесено население от мисюлмани и християни. Тоест има много сериозно потенциално противопоставяне между тези общности, които могат да бъдат засилени в зависимост от съюза, който те ще изберат. А има и друго изкушение, както каза един от родителите на тези държави. Да, но ако ни предложат много пари, пък ние сме доста бедни, какво очаквате да направим? А отговорът на въпроса е добре, а колко ефтино ще се продадете? Това поне е разговор, който аз проведох с няколко от а, държавните ръководители. И държа да отбележа нещо, което е, е достойно за похвала сред вас. Нито един, освен, никой освен мен няма същия мандат като моя, като специален представител на Европейския съюз, което означава, че през последните няколко години имах истинската привилегия да си давам сметка, че високо поставени лица в тези държави, ръководителите на тези държави имат усещането, че могат да се обърнат към Европейския съюз и да поискат съвет от чисто политическо естество. Няма всъщност към кого друго да се обърнат и ви моля да не забравяте това. Това е огромен кос в наши ръце. Сега вече дали го използваме уместно или не, това е съвсем друг въпрос. Аз не съм много убедена дали винаги го правя, затова имам съветници, които да ми помагат. Но, предвид напрежението, което може да засилят и вече без това съществуващите центрофугични сили в региона. Въпросът е как ще можем да ги спрем. Едната възможност е да разговаряме с тези страни. Такива очаквания има от страните, за които говорим. Чувал съм подобни призиви тук в Европа. Да, но аз лично не съм убеден, че това е основната ни цел. Въпросът е как този регион да започне да обмисля възможностите сам по-добре да се управлява и да управлява сам по-добре отношенията си помежду си с останалите региони. И така набързо няколко конкретни коментара. Започвам с Сомалия, страна, която благодарение на подкрепата на всички ви към за много сериозните финансови инвестиции в операциите за посигурност, развитието в страната. Благодарение на тези инвестиции Сомания започва да обръща курса си, но все още е много далеч от достигане на спокойно пристанище. Защо? Защото те първо си дава сметка, че им се оказва натиск да вземат страна в спор. Спор, който те смятат, че не е техен, но трябва да вземат някакво решение. И това е много важно да се отбележи. А, в наш интерес е да гарантираме, че проектът Сомалия няма да се провали. Не смятам, че това ще се случи, но сега преминаваме през политическа буря. И трябва да направи всичко възможно на страната да премине през нея. Еритрея. Направи своя избор. Еритрея е много трудна за разбиране държава. И не е много ясно какво се случва там в момента, но явно те са направили своят избор. Етиопия се справя, но тя е също голяма държава, за да може да се справи с такива отношения. Судан също е, внимава да, не, да подновя, с това как подновява отношенията си с страни в залива. Джибути, както каза председателя ви, много деликатно започва да взема позиция. Сомалиленд която е част от суверенна Сомалия, но действа независимо, ако мога така да кажа. Очевидно и безспорно е на страната на Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. При всичко това, смятам, че все още си опитваме да разберем какво може да се случи от тук нататък. Това са основните елементи, които трябва да имаме предвид. Източният бряг на Африка до Червено море и по-на юг се милитаризира до безпредседентни равнища. Или казвам с други думи, западната част на Червено море става част от военната криза в Близкия изток, т.е. в Йемен. Тоест, разширява се обхвата на тази криза и това е много-много сериозно нещо пристанище с пристанище се предоставя чрез лиценз и на практика се превръща в военна база. Какви са последиците? Задавам ви въпроса, защото все още не съм неясно наясно с отговора, но е ясно какъв е факт. И фактът, че сме свидетели на милитаризация. И това се случва в момент, в който голяма част от тези държави се нуждаят от повече инвестиции, от повече различни видове инвестиции и а, от нови условия за подпускане на тези инвестиции от страна на залива. Дали ще има условия за влизане в съюз? Какви всъщност, всъщност е цената на подобен съюз? На трето място мисля, че сме свидетели на едно от най-успешно проведените упражнения през последните няколко десетилетия, а именно навлизането на лахаби радикализацията в региота, региона, което беше едно от най-добрите упражнения по привличане на последователи през последните няколко десетилетия. Защо го споменавам? защо не говорим за един регион, който е известен с своето етническо разнообразие, разнообразие на вероисповеданията, които трябва заедно да съжителстват. Факта, че се появява нова общност, която е безпредседентна със своят затворен характер, може да се превърне в начало на заплаха за плурализма. Появява се, промян, появява се промяна в самоосъзнаването и самоличността. Няма нужда да ви казвам на къде отиват нещата, но е много сериозен проблем. Хората се опитват да бъдат много ам, любезни, когато говорят по темата, имат се всякакви ам, смягчени определения, но аз ви кажа, че говорим реално за радикализация на част от населението, население, което е лоялно към нещо различно от постколониалните държави в този регион в Африка. И това е много, много сериозен проблем. Обсъдих го с ръководителите на тези държави, обсъждал съм всички равнища на обществото и очевидно, че има истински, истинско притеснение, истински страх, който се вписва в по-общият въпрос, който обсъждат различните среди за политическата економика, защото тук не говорим вече за един контекст, в който парите идват само отвън. Радикализацията се превръща в економически автономна. Не казвам, че вече се превърнала част от местния пейзаж, но може да бъде автономна от гледна точка и това е много важен аспект. И тук отново се връщаме на най-важният въпрос, а именно дали разполагаме с практиките и институциите на плурализма, преди да се зададе въпроса за това, кой точно се избира на какъв точно пост. В новите в новопоявилите се обстоятелства жена политик няма много шансове, между другото, държат отбележа. И като вземем преди тези три елемента, виждаме как може въобще да се разреши проблема. Ето защо се питаме как... Кои са предизвикателствата, които аз обсъждам от ваше име с събеседниците ни в региона? Първо, Червено море. Червено море се превръща в сериозен въпрос. За нас в Европа какво значи това? Милитаризираното Червено море е несигурен регион. Сериозен проблем, защото през него може да се контролира близо 10% от търговският ни обмен. Това е сериозният проблем и се радвам, че събеседниците ми в Африка си дават сметка за това, тъй като въпросът засяга и тях. На това място е река Нил. Другата важна водна артерия, която се превръща в а, източник на раздори между Египет, Судан, Етиопия и по-нататък на потечението. Излета на юг в континента. все повече и повече се засилва активността около Нил. Египет все повече и повече се активизира и си защото те се притесняват от управлението на водите на Нил. Но има и друг проблем, свързан с страните по нагоре по течението, които смятат, че и те трябва да имат повече право да използват водите на Нил в собственото си развитие. На трето място е миграцията. Не забравяйте, че докато ние се притесняваме от миграцията към Европа, Миграцията е непрестанна в този регион в Африка и то е на много, много широко мащабна. Хората се преместват към все по-недружелюбни места, много сериозен проблема, все повече средства финансови отпускаме по различни причини, от чисто хуманитарни до чисто економически. Това се ние допринасяме финансово, но всичко това се случва. И ако си спомните демографската картина, която очертава в началото, понякога имам чувството, че има един бараж и въпросът е дали баража ще се скъса. Броят на хората, които ежедневно навлизат на пазара на труда, далеч надхвърля економически потенциал на региона. Затова и ние трябва да положим много повече усилия. И за целта трябва да видим с кой друг можем да си сътрудничим. Следващия въпрос е свързан с границите. Това е регион, в който границите, наследство от колониалната епоха все още не са разрешен проблем. Тоест има демаркация, но все още не е ясно как се разпределят природните богатства и особено в региони, където живее най-маргализираната част от населението. Знаете, че ние в Европа имаме много богат опит със създаването на граници, които биха могли по-добре да бъдат управлявани. Споменахме, че радикализацията. Затова в заключение бих искал да кажа, че не искам да оставате с впечатлението, че се притесняваме че се чудим какво може да се направи и не знаем какво може да се направи на първото правило, което ви предлагам, което непрестанно повтарям на колегите ми, е, че ни се плаща не за да сме зрители, а за да защитаваме интересите на Европейския съюз. И това въпросът е как може да го сторим? По какъв начин? Как можем да определим приоритетите си? Първо. Поради вътрешната е проблеми в редица държави е много важно ние да продължаваме с интерес и ангажимента си и да видим дали можем да постигнем помирение в тези страни. Защото ако те е, експлодират, последиците ще се разпространят и всички ще трябва да се справяме с последиците. Южен Судан е емблематичният пример днес, преди 10 години, беше Сомалия. Може да ви дадем и други примери. Така че трябва да сме целенасочени действията си. На второ място трябва да постигнем напредък по нещо, което по принцип имаме известен опит и известно предимство. Това е съставането на регионално сътрудничество. Тук има поле за развитие. Регионът си дава сметка, че ако не се интегрира и не се сътрудничи повече, ще бъде разпокъсан. И те си дават сметка за това. Ще станат плачка на хищ... за хищниците. И ние също имаме опит. Опит натрупан тук, в този Европейски съюз. И накрая трябва да намерим начин да превърнем диалог между глухите в нещо по-конструктивно по отношение на какво е отношенията между залива и този регион, за да може като цяло да се постигне една по-конструктивна по-конструктивно партньорство. И ясно го заявихме на всички в региона. Готови сме да им помогнем. Ще спра до тук. Благодаря на всички за времето ви и за това, че ме изслушахте. You, Благодаря ти, Алекс. Много интересно беше твоето изказване и трябва да признам, че тук говорим за един регион, който е доста разнороден, съществуват различни проблеми. Сега преминаваме към дискусията. Давам думата от името на НП. Господин Михаил Галер. Благодаря за това, че сте тук сред нас отново. Както председателят каза, винаги е много обогатяващо да се срещаме с вас. От предишните ви изказвания тук оставам с впечатлението, че сте станали че се станам по-философски настроен или просто проблемите, предизвикателствата са толкова много, че няма друг а, начин да говор... по който да говорите, освен по този, по който го направихте. Важно е, че ни напомнихте за значението на този регион. Както вие казахте, можем че а, трябва да наблюдаваме близките ни съседи на юг и а, на изток и не трябва да пренебрегваме и останалите по-далечни региони. Им, имам въпрос. А вие говорихте за, митали, за военизирането на а, Червено море. Кой се занимава с това военизиране? Дали това са определени страни, държави или говорите за някакви партньори в региона или говорим за, за предоставяне на достъп на чужди войски и кораби а, до тези пристанища. Може ли да кажете а, какво по-конкретно какво наблюдавате в Судан, в Джибути, в, в пристанищата, какво се случва там или в Могадишо и да знаем кой а, иска какво от кого. Искате ли да отговорите директно или... Ами зависи. Имаме време, може да отговорите директно. Има и други колеги, които искат да зададат въпроси. Добре, набързо. А, да, аз съм по-философски настроен вече. А, и трябва да кажа, че понякога трябва да се отклоняваме от а, чисто економическите въпроси. Пристанището на Судан е под контрола на суданските органи, но има някои аспекти свързани с вноса. Има едно пристанище на Джибути, което е предоставено на Обединените арабски емирства и вече е превърнато във военна база за операциите свързани с Йемен. Джибути, ами всички са там Съединени са всички са представени там, Съединените щати, Франция, но Китай, а, това е най-важното присъствие, което а, се наблюдава там. Инвестициите са значителни и не знаем какви са плановете и намеренията на Китай. Инвестициите са значителни и Саудитска Аравия също създаде база там, както Обединените арабски емирства. като се говори а, да има и военна база, която да е а, прикрепена към пристанището. Пристанището на Босасо е обект на интерес от емирствата. Могадишо е в ръцете на Турция. Това е турско пристанище, управлявано от турците. Кисмайо подлежи на обсъждане. Може би ще има някои интереси там от страна на емирствата. Имаше временен интерес там от някои страни е, за военизиране на пристанището, но възникнаха въпроси свързани с сигурността. Етиопия е страна с, с около 100 милиона души и ам, трябва всичко, всички размишления да са много конкретни. Етиопците смятат, че един такъв вид вионизиране на пристанищата ще е голям проблем за сигурността. Трябва да се осъзнае този аспект, свързан с сигурността, но мисля, че този аспект вече го очертах. Благодаря ви, господин Панциер, от името на е СИД. Благодаря. За, ваше, за вашето изказване ще се спра на три въпроса, свързани с това, което казахте. Регионът, за който отговаряте, е много нестабилен. Става ли въпрос по-скоро за фактори, които дестабилизират региона отвън или отвътре? Ам, прави се опит да се наложи политическия ислям, наблюдават се различни сценари, повлияни от регионалните конфликти. На международната сцена се осъществяват и военни операции. Трябва да видим точно за какво говорим когато става въпрос за тези страни, има фактори, които играят роля за дестабилизирането на страната отвън или на региона отвън или отвътре. Може би е необходимо да има някакви промени, които се осъществят в региона. Какво може да направи Европейския съюз? Искам да ви попитам дали имаме затруднения, свързани с осъществяването на нашите цели. Може ли някакъв проект да се предвиди или има други интереси, които не дават възможност за някакъв европейски подход относно военните бази и тази, която е създадена от Китай. Китай представлява проблем. Аз съм убеден, че много неща в Европа, много теми, свързани с миграцията, трябва да бъдат обсъдени с тази велика сила, която отчасти ам, носи и нестабилност, както е и случая в Африка. Трябва да се търси отговорност и ам, несигурността идва до голяма степен и от тази велика сила, която се намесва в Африка. Моля, отговорете. Ами, не трябва да си мислим, че сме сами и можем сами да разрешим този проблем. Просто няма да е реалистично. Има много предизвикателства в региона. Международната общност като цяло е Е, е разпиляна от е, гледна точка на трансатлантическата перспектива. Не е ясно точно каква е посоката. И в е, този регион нещата също не са ясни, не се знае какви са намеренията на Съединените щати. И това е много важно. На второ място. Залива. Това не е а, едно звено А, което може да говори с един глас. На следващо място Китай. Съгласен съм, че трябва да говорим с Китай. И някои от дискусиите могат да са да породят спорове и несъгласие. Въпреки всичко трябва да говорим с Китай. Трябва да отворим широко мрежата си от а, моя гледна точка трябва да намерим решения, които могат да се очертаят по време на дискусиите. Трябва да сме ефективни от политическа гледна точка по време на тези дискусии, да сме ясни какво, да сме наясно какво точно искаме, какви са нашите интереси. В противен случай ще навлезем в една джунгла от политики и интереси, откъдето няма излизане. Това е моето безпокойство. Ако успеем да се справим с това, ам, ще имаме успех, но трябва да ам, и, и имаме предвид, че в момента полето за действие е доста ограничено. Този регион, поради причините, които описах, трябва да а, имаме предвид, че Европейския съюз трябва да е последователен. Там има голя, доста голяма несигурност от това, което се случва. Ние имаме голяма отговорност, трябва да я поемем и да видим какво ще а, правим за напред. Чар Станок. Uh, uh, Благодаря, господин председателю. Александър, радвам се, че ви виждам отново. Последният път, когато ви се видяхме, бяхте току-що назначен за специален пратеник в региона през декември ще станат 5 години от доклада ми за рога на Африка. Повечето от нещата, които си мислех тогава и препоръките, които изготвих, не са довели до някаква промяна, нито по отношение на глада, нито по отношение на измененията в климата. Имахме среща с Никола Грески, с премиера на Македония, като ам, осъществихме среща с две страни, които са на 5000 км една от друга. Наблюдава се радикализация след, сред ислямското население. Има напрежение между отделните религиозни течения, сунити, шити и така нататък, но това беше обсъждано отдавна. Има разединения, що се отнася до интересите в региона. Ние, не, вие не споменахте Брекзит, какво ще се случи с, с справенето с, с пиратството в региона. Една много успешна мисия, която беше проведена. Обединеното кралство ръководеше въпросната операция и а, предложихме, може би, ам, щаба да бъде запазен, дори и ам, след като се осъществи Брекзит. Още нещо, свързано с Сомалия. Може би едната от, една от причината, може би една от причините за разединението в Сомалия е свързано с желанието за независимост. Саудитска Арабия има голямо влияние в Арабската лига. Сомалска ще се присъедини, въпреки че не е арабска държава. Судан също предприе мерки след тяхната независимост, но така че трябва да се работи за стабилизиране на региона и за провеждането на по-умерени политики. Може би е добре да се предприемат мерки за обединяването на Сомалия. Последиците от глада през последните месеци са опустошителни. Може би да се подобри ситуацията там. Искам да знам какъв, какъв е напредъка в Нигер, що се отнася до регионалната интеграция. Може би трябва да се направи повече по отношение на инфраструктурата, економическото сътрудничество и така нататък. През следните години не са, на, не са претрети много мерки. По нас лично не съм чул нещо, нещо друго. Европейския съюз поема пристанище в Бърбара Относно Джибути, Китай е, с, има интереси, както стана ясно. Нека да се надяваме, че няма да се влушат нещата в е, Китайско море и няма конф, е, конфликт от там да се пренесе в други страни от света. Александър. Атланта. Ем, операцията се провежда безупречно. Говорим тук за сигурност, свързана с морското дело. Не, то, не става въпрос тук толкова за пиратството, както и за безпрепятственото преминаване от Йемен към Сомалия в двете а, посоки като ам, наркотрафика се измества по-нагоре. На юг. Атланта предостави много добра основа, на която може да се стъпи. Говорим не толкова за операцията за мото присъствие колко държави е, членки обаче се присъединиха към тази операция и, и допринесоха за пре, премахването на този проблем. Така че Атланта е много важен аспект. Относно Сомалия, обменяли сме мнение по този въпрос и в миналото. Южна Саудитска Арабия може и да иска това отделяне, а може би и не. Може да има и други интереси, свързани в, с, с Сомалия. ИГАТ действа активно и а, трябва да видим къде точно трябва да падне фокуса в настоящия момент – Фокуса пада върху последните развития. Има институции, които могат да допренесат за политическата интеграция в региона. Ще има много дискусии в бъдеще. Има желание да се помогне на Сомалия да изгради една федерална държава, Джибути. Много сте прав по какъв начин могат да се управляват интересите, свързани с Джибути, дали ще има някакви допълнителни ам, осложнения, не знаем. Господин Анат. Благодаря. Първо искам да благодаря за вашия доклад. Информация, която предоставихте е много всеобхватна и за първи път е, ам, чухме нещо такова, което вие представихте, свързано с ам, африканския рок. Саудитска Арабия в момента черпи от резерва си, тъй като падна цената на нефта. Политическите разходи също са много високи, свързани с авантюрата, която започнаха в Йемен. Говорим за съюзник на Европа и трябва да видим до кога Саудитска Арабия може да продължава по този начин в Йемен. След няколко години това вече няма да е възможно. Вие говорихте за споразумението и проблемите с миграцията. Невъзможно е всички хора, които идват в Европейския съюз, да бъдат интегрирани на трудовия пазар, да интегрирани в трудовия пазар. Да, трябва да се окаже помощ в Етиопия, например, въпреки всички противоречия и потисничеството, говорим за една страна, която има своята економическа жизнеспособност. Южен Судан е страна, в която се води гражданска война. В Сомалия има различни племена. В Аритрея говорим за Сирия Берки. Нершия е на север, няма никакви структури, които да са в състояние да окажат подкрепа и да може да се даде надежда на гражданите на тези страни. В тези страни се шири корупция и а, всички а, усилия на филантропите отиват на хаос. Присъединяването на Менелике в Етиопия говорим за исторически граници. В Судан от Кадев до Кения – се простира традиционната граница на Етиопия и Судан. Южната граница е империалската, имперската граница. Това са най-хомогенните граници в региона на Африканския рок. Не смятам, че говорим толкова за границите, става въпрос за миграцията, за липсата на доверието в държавните институции, за това, че те не правят това, което трябва да правят. Говорим за ислямския фундаментализъм, когато говорим за бъдещето. Просто може би трябва да погледнем в някой друг живот какво се случва. Um, well, uh, I think... Да, смятах е, очертахте, картина, е, меко казано, моята работа е почти невъзможна, но все пак трябва да живее с известна нотка оптимизъм. Е, това не е важно, просто трябва да направим крачка назад и да си представим откритостта и динамизма. Това трябва е, да бъде е, жетвата ни. Това трябва да бъде нашата жетва. Моето поколение е, политици бързо разбира, че ставаме излишни. Така че Европейския съюз трябва да работи с всяко поколение по възможно най-творчески начин, защото на тях им пука, те проявяват интерес и аз, това звучи е, много, е, мек, много приятно, много приказно. Въпросът е как това да се претвори в конкретни дела да се подобрят малките и средни предприятия, да ги множим, да създадем институции, е, които да подпомагат процеса. Това е огромното предизвикателство, пред което сме изправено. Всичко друго, за което говорите, корупцията, младите хора е, се борят срещу корупцията. Те имат чувството, е, че те са ипотекирани. А, аз мисля, че ние трябва да отправим предизвикателство първо към самите себе си. Е, много от нещата, които описахте, го оставям на вас. Аз е, не говоря за вярата на краля на Саудитска Арабия, а по-скоро за вярата на страните, за които отговарям. Това е отговора ми. Е, чувам, чувам това, което казахте. Въпросът е как да претворим това в конкретни дела. Да се съсредоточим върху избирателен район, а именно бъдещето и това са младите хора. Трябва много интелигентно да подходи към това. Е, последните три изказва, изказващи се си чуха имената. Е, Джеймс Карбър, е, нашия експерт по Сомалия. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин Рондус. Това, което казахте е много интересно в много аспекти. Няко, някои колеги напуснаха залата, беше много интересно. А, искам да се върна към значението, което вие подчертахте на региона. А, жалко, че толкова малко колеги останаха. А, работата трябва да се върне международно и интерституционално. Е, тоест, ние трябва да, да, да съзнаваме какво става. Е, това е подхода, който е, би представлявал интерес за парламента и интерпарламентарни институции. Чух това, което казахте искам да се върна към някои ваши коментари за значението на африканския рок има толкова много хора, които са напуснали родните си места. Не знам дали някой разбира колко хора са напуснали родните си места в целия африкански континент. Конфликта в Йемен и, и, и близостта му до други конфликти. Аз бях в Сомалиленд миналата година и едно от едно от нещата, които забелязах е беженски лагер от Йемен – е, смяташе се, че няма такова нещо, но също беженци от Йемен, е, които са интегрирани, много са открити в тази малка Сомалия лент. Нещо фантастично. Е, хората толкова добре се разбират, за мен това е резултат от чудесна търговия и говори само по себе си за гостоприемството на народа на Сомалия Лент. После говорихте за проекти с Сомалия Както вече беше казано, има, има решения. За мен Сомалия не е проект. Преди тя беше е, нищо. 25 години след е, като Сомалия Ленд се самопровъгласи за независима, трябва да му се даде втора възможност. Аз се надявам надеждите им да бъдат е, удовлетворени. Искам да разбера каква е стратегията на комисията във връзка с Сомалия, Сомалия Ленд. Вие говорихте за това, спирайки се на целия регион. Втора точка. Колеги говориха за различни пристанища. Пристанището Бърбаро е, е път за космическата сувалка. Представете си каква велика инфраструктура е имало там. Е, как комисията се отнася към е, това пристанище? Е, то законно ли принадлежи на Сомалия Ленд? И ще стане ли обект на споразумения? Как... Освен това, как се отнася комисията към желанието на Сомалия Ленд? ако страната не признае неговата независимост. Аз съм говорил с представители на гражданското общество. Те говорят достатъчно открито, защото трябва да се получи международно признание на Сомалия Ленд. Това са въпроси, с които обобщавам взаимоотношенията. Да, ще можете ли? Да, ще спра тогава и на други въпроси. Добре финансовата подкрепа на Европейския съюз за Сомалия и изборите там. Това свързано ли е с признаването? С има политически партии в Сомалия Ленд, които подкрепят обединението с Сомалия. Комисията удовлетворена ли е от условията, при които протекоха изборите през ноември? кой избра основната роля при подкрепата е, при организирането на изборите и вие е, доволни ли сте е, от постиженията на мирния процес? И така, председателя, дж... господин Рондус, имате много въпроси по Сомалия Ленд. Накратко, няма да имам достатъчно време за да отговарям всички ваши въпроси, но накратко. Европейски съюз подкрепя избирателни процеси, така или иначе. В Сомалия ще подкрепим избирателен процес в Портланд, където и да било, но това не значи, че ги признаваме. За нас важното е, е да се предостави възможност на гражданите да участват в избори. Това е основното на това, което правим в Сомалия. Е, дали нашата финансова подкрепа е, е свързана с това в никакъв, по никакъв начин. По изборите. Аз искам да се провеждат избори, а не да ги отлагаме. Това е единственият ми отговор. Е, е, е, какво правят всъщност тези партии, за които говорите? Те поставят под въпрос легитимността от исканията на населението на Рен за по-голяма автономия или за самостоятелна държава. Това всъщност ме озадачава. Това са основните въпроси. Какво има усещането, какви са интересите в играта, защо отлагат толкова? Това е нещо, на което винаги сме настоявали. Е, е, тежкият контраст с останалата част на Сомалия. Е, Насекъде е имало суша в региона. И трябва да имаме това предвид. По останалото, те могат да продължат и да правят каквото могат. Е, е, пристанището Барбара е чувствителен въпрос, но останалите е, страни в Сомалия също постигнаха споразумението. Въпросът е дали може да се постигне споразумение с Могадишо за да може е, Могадишо да благослови парламента, да не забрави, че има население на Сомалия Ленд, които са част на парламента в Сомалия. Тоест нещата са свързани помежду си. Нещата има една, една взаимна връзка между всичко и това не бива да се забравя. Председателя, благодаря сега господин Епидидиус. Благодаря, господин председател. Аз също бих искал да ви поздравя с добре дошъл в нашата комисия и е, честит празник, защото днес е, имате имен ден. Искам е, да ви благодаря за чудесното изказване и стратегически анализ. Имам следния въпрос към вас. Е, как е, конкретно Европейски съюз може да допринесе за стабилността на региона? Е, вие твърдите, че е, Европейски съюз е признат като фактор на стабилността. Съгласен съм с вас, но как е, практически можем да е, отговорим на, на, на това мнение за нас? Е, какво да направим, за да може ролята ни в региона да бъде положителна? Е, при положение, че знаем, че в момента има държави, които се противопоставят една на друга, има граждански войни, има намеса на трети страни, а Европейския съюз няма е, еднаква и обща външна политика. Ние имаме само пари. Как можем да се намесим, е, за да изиграем политическа роля, положителна роля в региона? Благодаря ви. Председателя, господин Рондос, благодаря ви. Благодаря ви за пожеланията. Какво може да направи Европейския съюз и какво прави в момента? Трябва да сме ясни. Е, нашия принос е огромен. Той не се измерва само с размер на сумите. Ние е, е, допринасяме чувствително, бидейки глас в хор. Първо, Европейския съюз е, оказва подкрепа на економическия ръст. Това е ясно. На второ място, Европейския съюз участва в това, което вече споменах, опитвайки се да помогне на хора, които се съперничат, за да за да седнат и да разговарят помежду си. Това се отнася за е, Сомалия, това се отнася за народи, които живеят от различни страни на граница. На трето място, е, ние се опитваме да изградим регионалните съставки. Е, има широк брой от дейности. Това, което подразбирам от въпроса ви е, че е, ние не правим нищо, но отговорът е ние правим много неща. Дали можем да направим още нещо? Винаги. Но въпросът, който вече ми беше зададен и отговорът е, настъпи момент, е, при който не трябва да се разглеждаме като самостоятелен играч. Част от стратегическите ни цели е да приобщим и другите, за да може да има лостов ефект за интересите на Европейския съюз. Е, е, за да можем да стабилизираме региона. Трябва да имаме предвид не само, че те са износители на тежки проблеми. Е, трябва да изграждаме съюзи вътре в региона и извън него. Това е дългосрочен процес, но ми прави много силно впечатление, когато сравнявам как изглеждаше региона, през какво премина, Смятам, че се движи в правилна посока, но това са само някои от е, съставките е, е, които трябва неизменно да следим и с вашата помощ, бих казал с помощта на всички депутати в Европейския парламент, трябва да ни държите под обстрел, задавайки ни такива въпроси и трябва да ни насърчавате. Искам да кажа, че някои от колегите може да се обидят, но имаше една склонност е, по един дълбоко политически проблем, той да бъде възлаган на технократи, за да го решат. Аз съм от школа, която е съвсем различна трябва е, хората да поемат ангажимент, да ни помагат, да работят с нас, за да се търсят решения за това как да събираме хората. Въпросът е политически. Е, трябва политиците да разговарят с политици при цялото ви уважение към тези мои многобройни колеги. Това е посланието, което искам да отправя към вас всички. Председателя, благодаря и накрая. Анна Гомеш, благодаря ви. Благодаря ви за това интересно и драматично изложение на предизвикателствата, геостратегическите предизвикателства, пред които сме изправени в тази част на света. Това ще стресне, ще събуди нашите лидери, защото до момента те нищо не предвидиха. И често съм виждала е, големи е, е, лидери, които е, е, и слагат геополитически велики принципи, е, за да пренебрегнат елементарни факти. Примерно, Южен Судан нямаше да се появи, ако ние не му съдействахме, е, придържайки се към линията на политиците по критичен начин или е, критични страни, като Етиопия или Египет. Е, имам предвид страни от е, критично значение. Те въпросът ми е, е, как ще ни възприемат, имайки предвид конфликтите, за които вие говорите, възприемат ли ни, като имайки съвместна позиция или изобщо някаква позиция за Йемен или конфликта, в Саудитска Арабия или продажбата на оръжие на Саудитска Арабия. Това е, е, това е, е така главният имидж, на който ние се противопоставяме за целия регион. Аз виждам, че връзките между тези страни е, в крайна сметка са в ръцете на технократите. Технократите са тези, които продават хуманитарна помощ но ние не виждаме съответното политическо влияние, е, което би могло да бъде последица от парите и инвестициите, които прави в страни като Етиопия, например. Как е, да доведем до съществена разлика? Това не е важно. Разликата е за потисниците, а не за младите хора. Е, за тези, е, които според вас ще определят бъдещето на региона. Нямаме и политика за младите хора. Е, младите хора са онези, които отиват в Кале, в джунглата. Ще намерите стотици етиопци и хора от целия регион. Да не говорим за тези, които са в други страни на региона. Египет. Нека да сме откровени Етиопия и Египет. Какво е вашето усещане? Не са ли те заслепени от блясъка на парите на Саудитска Арабия? Това се отнася и за Етиопия, и за Египет. Та, в този контекст какво ще кажете за Съединените щати? Кажете нещо повече за Съединените щати. Как усещате нещата? В каква посока вървят те? В посоката на, ОНЕ, на Барак Обама ли, която не беше блестяща? Председателя, това беше последния въпрос. И така, отново отговор. Um, thank you, Anna. Nice. Благодаря, Анна. Радвам се отново да ви видя. няколко коментара. Първо, репутацията на Европейския съюз. Да, имаме си репутация. Репутацията е различна като цяло е доста безобидна. Като цяло на нас се гледа добре и го казвам доста обективно. Давам си сметка за това. Но когато ви смятат за безобиден, се изпълням за критиката на Денис Хили по отношение на Обединеното кралство и за това, че се оставя да бъде разпокъсано от умрели овци. овце. Така че въпросът не е дали ни възприемат добре, а дали ни ни възприемат като прекалено безобидни. Не знам как точно да ви отговаря, но въпросът е много добър и трябва всички да си го спомняме. Моят въпрос, моята цел, моят мандат е да убеждавам хората, че на Европейския съюз не бива да се гледа само като на банкомата, в който поставяте банковата си карта и се надявате, че парите после ще завалят. В един момент е, банкомата ще ви глътне картата. Това се случва. Това е един начин да припомни на хората каква е ролята ни, но има и други възможности. Така че виждам воля да ни слушат и то внимателно. И изповядат и нови идеи, което също е нещо много положително. Като идеите не са само да се отнасяте добре с народа си, а да се опитате да му помогнете да разреши непреодолимите вътрешно-политически въпроси. Ние самите трябва да правим повече въображение. И затова и по-ранният ми коментар, свързан с политиците, не беше само с цел да ви я беше чисто практически съвет. За Етиопия и Египет дава въпросът е много интересен и много токсичен. Не съм убеден как ще се развият нещата, но Не не е много странно това, което се случва. Човек може да предположи, че двете страни ще имат еднакви интереси, еднакви притеснения, еднакви страхове. Структурата на държавите е доста сходна. И все това държави не са в физически сблъсък, но има опасност за това какво ще се случи, ако се задейства закона за непредвидените последници, и има някакъв проблем в изчисленията някой може би смятате, че има възможност да, да се започне диалог. Според мен има много а, възможности за намиране на някакъв а, общ, общ терен на интереси. И на първо място трябва да обединим двете държави да не се изолират сами с, с собствената си ретроградна риторика. Много е трудно да се излезе от подобна изолация. Затова смятам, че има поле за развитие и има възможност да се появи малко повече въображение тук и ще, ще приема да принесам за това развитие. И накрая Съединените щати, ами какво да ви кажа? Не знам. Но нека да бъдем предпазливи и да не се подаваме на лесното укарикатуряване. Съединените щати е голяма държава. Това е преди всичко държава и функционира като такава. И макар, че хората често се вълнуват повече от заглавията, не бива да забравяме, че има последователност политиката на тази държава. Има хора, с които може да се разговаря и това е подхода, който би трябвало да предпочетем. В противен случай е, честно казано, се подаваме на влиянието на това, което сме видели по телевизията предишната вечер. Има различно, на което може да се работи. Нека да продължим да работим на него. Има възможност да се води диалог на много е, равнища в Съединените щати, което да богатства целият този регион. Скъпи колеги, Мисля, че ще се съгласите с мен, че това бяха 75 много вълнуващи минути. Благодаря на Алекс от името на цялата комисия за неговото вълнуващо изложение. Сметам действително, че трябва да включим региона в работната си програма за 2018 година. АФЕТ планира посещение в, до Африка през месец декември. Може би ще посетим Етиопия. Чарлз ни припомни, че последният доклад посветен на тази част от света беше изкопен преди няколко години. Благодаря ви. Мисля, че всички колеги, които участваха в тази размяна на мнение, научи нещо ново. Благодаря ви и успех в този нелесен регион. Прекратявам заседанието за днес. Утре продължаваме в 9 часа сутринта с новозначение посланието на Европейския съюз в Москва. Приятна вечер на всички!